Good afternoon, dear colleague. Добър ден, драги колеги. Тъй като председателят е, не може е, да пристигне на време, защото е задържан някъде извън сградата, ще трябва да започнем заседанието с моето участие. Надявам се, че той скоро ще дойде. Искам да ви помоля да приемем дневния ред и за тази цел ще обявя някои промени. Първо, точка 18, докладът на е, госпожа Гънц е преместен за гласуване е, утре е, сутринта. След това ще има заседание на координаторите при закрити врата, е, което заседание ще започне в 12.30. Точка 13. Гласуването по доклада на госпожа Викстръм е преместено в края на следобедната е, част, посветена на гласуването, 16.15 до 17 часа, а точка 21 се мести на следващото заседание. Надявам се, че нямате възражения. Мисля, че е така и дневният ред следователно е прият. Има много е, съобщения на председателя. Е, бързо ще мина през тях, е, за да не отнемам време. Първо, е, е на докладчици. Госпожа Габриел, ЕНП, е определена за докладчик за два доклада във връзка с Кабо Верде реадмисия на лица, пребиваващи без разрешение и е, краткосрочни визи. Госпожа Зомер от е НП е, е определена за докладчик по регламента за установяване на система за влизане и излизане. Господин Диас Демера НП е докладчик за е, регламент на съвета и парламента за Европейското полицейско ведомство Европол. Госпожа Матио НП е определена за докладчик по проекта на регламент на съвета и парламента е, за СЕПОЛ, изменителен регламент. Господин Енгел НП е определен за докладчик по проекта за изменяване на директива 2008-114 критична инфраструктура. Госпожа Саргентини Тя ще е, прави становището по доклада на ИТРЕ е, за стратегия за компютърните облаци в Европейския съюз. Господин Де Йонг от е, ГУЕ е, ще бъде автор на становището по доклада на Комисията за култура изпълнение на е, директивата е, за аудиовизуалните услуги. Припомням ви, е, че ще гласуваме по програмата за правосъдие за 2012-2014 утре в 9 часа на съвместно заседание с Комисията по правни въпроси в зала ПХС 3C50. Под Комисията по правата на човека на 29 ноември организира обмен на становища по съответствието между вътрешните и външните аспекти аспекти на политиката, свързана с основните права, с участие на господин Мортен Керум, ръководител на Агенцията за основните права като членовете на комисията Либе са поканени да присъстват. Сега, по точките за днес след обед. Добре дошли, казвам на комисаря Малмстръм. С удоволствие ще обсъдим приоритетните въпроси в областта на вътрешните работи с вас. С удоволствие ви дам ви давам думата веднага, за да имаме време после за обсъждане на въпроси. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, много се радвам да се върна в сградата на Европейския парламент и да имам тази възможност да обсъдя с вас някои проблеми, свързани с програмата за правосъдието и вътрешните работи, както и да чуя вашите въпроси и коментари. Почти преди три години беше прията Стохомската програма, която се оказа с много голямо значение. Вече много действия са предприяти благодарение на вашата усилена работа и усилена ни е принос и на други участници в посока към изграждане на единна зона на свобода, сигурност и правосъдие. Сега ще се спра на някои от нещата вече приключени и на тези, които предстои да бъдат приключени скоро. Първо пакета за обежището. Там ми се струва, че наистина имаме възможност да изпълним целта за политическо съгласие по всички основни актове до края на годината. Естествено, ще има гласуване и други технически детайли, но преди всичко в началото на новата година ще разполагаме с политическо съгласие. Това е реалистично Наистина съм благодарна за това, което свършиха докладчиците и е, контрадокладчиците при вас. Е, има е, съгласие за условията за прием, сега ще има такова и за Дъблин. Е, прогрес има и по проекта на Евродак. Е, знам, че днес или утре ще го обсъждате. Основната цел, разбира се, е да се е, изгради единна истинска система за убежището в Европейския съюз, която участват всички държави членки и която предлага единна защита на всички нуждаещи се. Е, можем да бъдем горди с постигнатото до сега, а, а Добре е да имаме общи правила, общи стандарти е, в е, предлагането на тази свобода от изтезания, от заплахи за живота. Това ще е историческо постижение, което ще покаже, че Европейския съюз отстоява своите ценности и е, че зачита както солидарността, така и изискването за отговорност. Сега има конструктивни разговори между институциите по пакета Шенген. Както знаете, комисията съжалява за подхода, който възприе съветът миналото миналото лято, но е важно сега да седнем заедно и да видим къде можем да се споразумеем и да изборим онези въпроси, където от, от всички страни се налага да бъде направен компромис. Трябва да отстоим а, една и истинска европейска система а, за, с цел нормално функциониране на шенгенското пространство. Свободно движение без възпрепятстващи проверки на вътрешните граници. Това е м, силно желано от нашите граждани. А, за тях това е осезаемия резултат на интеграцията. Е, разочарована съм, че съветът все още е, не е постигнал споразумение е, за присъединяването на Румъния и България като пълноправни членове на шенгенското пространство, но това е въпрос в ръцете на държавите членки. Те ще вземат решението. Мисля, че предлаганият двуетапен подход е най-доброто решение на този етап и а, е, е нещо осъществимо. Сега, ШИС-2. Знам, че на последната сесия в Страсбург е имало обсъждане. През последните години доста напредък е постигнат. След известни неудачи проектът се върна в коловоза, така да се каже. Имаше кампании. Тази година ключовите тестове приключиха и е, те доказаха солидността на централната система. За съжаление, въпреки готовността на почти всички държави членки, най-вероятно ще трябва да отложим е, пускането в действие, докато всички държави членки, в частност Финландия, са изцяло готови с е, своите национални системи. моите служители бяха в Финландия преди няколко седмици и се предприеха мерки за намаляване на рисковете. Те сега ще направят в Финландия график, за да преодолеят закъснението държавите членки и парламентът ще разполагат с цялостна оценка на въздействието преди съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието на 6 декември. И след това ще подаваме актуализирана информация постоянно следим миграционния натиск на външните граници. Що се отнася до пристигащите по море, е, бройката им е значително по-ниска тази година в сравнение с миналата, но все пак в Малта, в Лампедуза, на други места има а, хора, които все още пристигат и за съжаление все още има хора, които загиват в а, Средиземноморието поради това, че плават в ненадежни съдове. Е, помагаме, за да спасим човешки живот в Гърция и другаде. Господин Мулдер работи по едно предложение е, с цел е, подобряване на контрола и наблюдението, включително върху малките плавателни съдове. Сигурно ще намерим скоро решение. Отношенията с съседните страни в това отношение са от основно значение. Постигнали сме голям напредък в преговорите за партньорството за мобилност с Марокко. Първият кръг беше през октомври с Тунис. Сега имаме е, съгласие от страна на компетентните власти за нов кръг на преговорите след няколко седмици. Така че се надяваме, че партньорствата с тези две страни ще бъдат приключени, изчистени е, в едните месеци. Също така сме готови да започнем е, диалог на 12 декември с Йордания по мобилността и безопасността. Готови сме е, да започнем преговори с Египет и Либия, когато обстоятелствата за това са на лице. Сега, с поглед към югоистока, е, трябва да можем през юни да парафираме споразумението за реадмисия с е, Турция Турция участва, очаква да се представи пътна карта за визова либерализация. Това е предпоставката за парафирането на споразумението за реадмисия. Сега интензивно дискутираме с държавите членки тази предпоставка, която изисква турската страна и се надяваме, че ще започне много скоро диалог за визова либерализация. Същевременно, вероятно, ще представим и списък на инициативи за по- общо сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи с Турция. Така, сега стигам до визовите облегчения и диалога в тази връзка. Знам, че проявявате интерес за Република Молдова. Първата законодателна фаза е приключена. Молдова сега преминава към втората фаза. Украина. Остават някои е, съществени празноти в е, уредбата на борбата с корупцията и дискриминацията. Е, напоследък приетите национални актове не съответстват напълно на нашите изисквания по отношение на биометричните данни, на защитата на данните. Все още има какво да се направи. Диалогът с Грузия започна през юни. И, е, и новото правителство потвърди неговата приоритетност. Има план за действие за визови облегчения и се надявам, че скоро ще започнат дискусиите в съвета в тази връзка. С Русия имахме общи действия, съгласувани миналия декември. Те се изпълняват. Знаем, че Русия придава голямо политическо значение на тази тема, но също така е ясно, че трябва да бъде постигнат напредък по същество и от него ще зависи по-нататъчното развитие. Визовата регуларизация. Постигнахме е, политическо съгласие преди известно време е, за нов механизъм за суспендиране. Е, не. За съжаление не можахме да намерим юридически издържан компромис по ревизираната реципрочност. Трябва да има по-ефикасни механизми за реципрочност. Това ще съответства на институционните споразумения, предвидени в договора. Тези механизми са е, много важни, ако искаме системата за издаване на визи да не допуска нарушения и е, да гарантира равноправно третиране на всички граждани на трети страни. Визите ще продължат да бъдат приоритет през идната година. Е, преди три е, седмици е, представих на заместник-председателя Таяни за бъдещето на нашата визова политика. Близо 19 милиона са работните места в туризма в Европейския съюз и той е основен източник на заетост. За това трябва да мислим как да улесняваме идването на хора в Европа, като същевременно контролираме надлежно границите. Всъщност много хора не идват в Европа, защото е прекалено сложно да се снабдят с виза. Значи трябва да се ревизират правилата, да се види къде още могат те да бъдат упростени. Също така сме премахнали визовите задължения за гражданите на трети страни, които не поставят риск от гледна точка на редовна миграция и безопасност. Представили сме е, списък за 16 малки острова в Карибския и Тихоокеанския регион. Това е добре не само за междуличностните контакти, които трябва да бъдат стимулирани, но и за нашите стопанства. Политиката, е, свързана с вътрешните работи, естествено винаги може да допринесе за економическия растеж и дейност. Директ директивата за сезонните работници, директивата за командированите в рамките на едно и също дружество. това са много важни актове, които гарантират очакванията на работниците и на работодателите. Добър ден, господин председателю. Надявам се, че ще има напредък по тези два акта и е, действително ще има, според мен, напредък по е, информационните и комуникационните технологии. Там се нуждаем от солидна уредба. По конкурентоспособната, е, способните работници трябва да привличаме работници и студенти и се опитваме да е, ревизираме директивата, за да рационализираме правилата за научните изследователи и студентите, които идват в Европейския съюз. Подкрепата на економиката изисква тя да бъде и опазвана от престъпност, в частност организирана такава. Следващата година ще имаме първи доклад за борбата с корупцията и се надявам, че тези доклади от тук нататък ще бъдат много важен инструмент за обръщане на внимание на онези сектори, където борбата с корупцията изостава. Знам, че никоя страна, за съжаление, в Европейския съюз не е подмината от това явление. Естествено, е, борбата е, с престъпността означава не само да пазим економиката, но и хората. Много съм горда, че е, през е, изминалите години е, предприехме решителни мерки за борба с трафика на хора. Това е ужасно широко разпространено престъпление и нарушение на правата на човека. Не му е мястото в 2012 година. Сега директивата е въведена вече във все повече страни и би трябвало да бъде изцяло въведена до април следващата година. Работим по стратегия за борба с трафика на хора. Тя е, ще бъде приветствана, защото имаме положителни отзиви за нея и от парламента, и от държавите членки, и от другаде. Е, през януари с Европол ще открием е, Центъра за борба с престъпления в киберпространството. Той ще се превърне наистина в средище и е жалко, че директивата за борба с престъпления в кибернетичното пространство все още не е приета, въпреки постигнатия компромис. Е, с е, госпожа Аштан и госпожа Крус приключваме работата по стратегията за борба е, с престъпление в киберпространството. Безопасността в това пространство не изключва разбира се, неговата свобода. Също така сме предприели мерки за борба с сексуалните престъпления срещу деца в интернет. Тук разчитаме на широката подкрепа от страна на парламента и на държавите членки. Това е международен проблем. Е, инициативата в момента в световен мащаб е подкрепена от 46 държави. Зная, че има напредък и по директивата за конфискацията госпожа Маковей работи много усилено по тази директива. Това е, е конфискация на полученото от престъпление. И ще видим от тук нататък какви допълнителни стъпки ще се окажат необходими. За борбата с тероризма с удоволствие е, Отбелязвам, че миналата седмица в пленарно заседание приехте акта за контрол върху изходните вещества за взривните материали. Трябва да видим как да усъвършенстваме следващата година законодателството на Европейския съюз относно огнестрелните оръжия, за да предотвратим техния трафик. Създаваме и е, цялостен пакет за химическите, биологичните, радиоактивните, е, взривните вещества, като е, се стремим така да обединим усилията на държавите членки и на Съюза. Както знаете, ускоряваме работата си по борба с самите корени на насилствената радикализация. Работим на ниво общност, като изграждаме мрежа за осведомяване във връзка с радикализацията. Има много групи, които работят в тази връзка. В края на януари ще има голям симпозиум, на който ще бъдат представени и експерти, и държавни ведомства. Е, продължаваме преговорите с Канада е, за обмен на данни за пътниците в самолетите. Искахме да напреднем по-бързо, е, но не е толкова голям напредъкът за сега. Надявам се, че ще напреднем и в работата по директивата за обмена на данни за пътниците самолетите в европейски план. Имахте доста въпроси през миналите седмици за прехвърлянето на данни към Съединените щати във връзка с опазване на тяхната безопасност. Писала съм едно писмо но е, е ясно, че това не е въпрос, който се регулира от споразумението за пренос на данни, сключено между Европейския съюз и е, е, Съединените щати. Тук става дума за данните, които се съдържат във всеки паспорт, паспорта на всеки пътник. Е, явно е на лице проблем и е, все повече расте необходимостта да се направи повече, защото 32 страни събират такива данни и още 25 планират да започнат да ги събират скоро всички държави членки е, събират е, е, такива данни от паспортите и на този етап е вече уместно да се търси решение на европейско ниво. Но разбира се, трябва да спазваме приложимите актове на международното право, където нещата са доста сложно уредени. Доста депутати изразиха опасения в тази връзка. Правим консултации с различните служби в комисията, с външни експерти и аз ще ви държа в течение. Съвсем скоро ще ви кажа на къде вървят нещата в тази посока. И най-сетне, господин председателю, Искам да ви уведомя, е, че сме е, направили предложение е, за нов статут на Европол и предлагаме някои изменения в статута на СЕПОЛ. Знаем, че в следващата многогодишна финансова рамка ще има поне 5% съкръщение на средствата за служители, така че трябва максимално добре да използваме човешкия си потенциал. Е, мисля, че господин Прибък е, вече е, ви е обяснил преди няколко дни, че планираме да се слеят Европол и СЕПАЛ. Това ще доведе до големи спестявания в разходите за офиси и също така ще гарантира реална резултатност в обучението защото ние нямаме никакво намерение да снижаваме качеството на обучение при полицаите. Напротив, искаме и в бъдеще то да бъде много амбициозно. И за това се стремим тук да извършим така наречената максимизация. Все още не са взети решения, но е добре да знаете, че се мисли. Най-сетне е по проекта на многогодишна финансова рамка. Е, имаме предложение за рационализиране на финансирането в областта на правосъдието и външни, вътрешните работи. Опитваме се да придадем е, външно измерение на тази работа. Има разисквания, които са вход в съвета. Естествено, е, ще е, зависи всичко от общия размер на бюджета. Както знаете, на последния съвет нема решение в тази връзка. Естествено, е, има съвет, който предстои е, и всички държави членки ще е, могат да ни дадат своите мнения за това как да определим приоритетите при финансирането. Надявам се, господин председателю, че по този начин успях да откликна на доста от вашите въпроси, със сигурност не на всички, за това сега с удоволствие ще ви изслушам, за да дам допълнителни отговори. Благодаря. Thank you. Благодаря, комисар Малстрюм и добър ден на всички. Ще използвам случая да ви обясня, че повече от един час ми отне придвижването от е, летището до Европейския парламент. Имаше задръствания поради е, демонстрациите навън, с трактори протестират против перспективите, които се очертават пред общата селско-стопанска политика. Това е просто обяснение и се опитвам да се по този начин да се извиня, че присъ... не присъствах от началото. Благодаря комисар Малстрион за обясненията, които дадохте за състоянието на нещата. Откакто приехме резолюцията по Стокхолмската програма, и необходимостта от междинен преглед, въпреки че вече приближава края на този мандат на Европейския парламент от 2009 до 2013 година. Пред мен е списъка. Основният докладчик по доклада по собствена инициатива на Комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Позволете да кажа няколко думи за това, което ни предстои. Миналата седмица проведохме среща по време на пленарното заседание в Страсбург. Свиках среща, на която присъстваха докладчиците в сянка и координаторите, за да обменим някои виждания в комисията и да осигурим тясното сътрудничество в работата между докладчиците в сянка и координаторите, за да изпълним изискването за този междинен преглед. Нека да ви напомня обаче, че след няколко дни, всъщност точно след една седмица, ще отбележим първата годишнина от влизането в сила на Лисабонския договор. Той влезе в сила на 1 декември 2009. Така че а, това е годишнината, която ще отпразнуваме. Три години от влизането на Лисабонския договор в сила. Това е повод да помислим по какъв начин вървим напред. Всички ние знаем, че е постигнато много и разбира се инициативите на комисията, най-вече в сферата на убежището, ни а, дават основания да считаме, че ще успеем да приключим с тези задачи. Има обаче много други сфери, в които оценката не е чак толкова положителна и не може да бъде. Това, например, е предложението на Европейския парламент по отношение на Европол – до 1 септември 2010 година ние бяхме доста изостанали в работата, която си бяхме запланували. Имаше много отлагания и макар, че това са подробности, нека да кажем, че три години след влизането на Лисабонския договор в сила, Европол продължава да работи така, както работеше преди влизането на този договор в сила. Ако не ускорим нещата, няма да имаме много възможности да приключим на време, тъй като 2013 година ще бъде последната работеща оперативна, така да се каже, година за парламента, защото в първи, първите месеци на 2014 година предстоят избори за евродепутати. Така че Денят Хикс е много важен и разбира се ця, целият политически предизборен процес, който го предхожда, означава, че не бива да губим време. Нямаме нито секунда, нито минута за губене. Следователно, трябва много точно да планираме предложенията за главна дирекция вътрешни работи и изготвянето на един портфейл от дейности, който е наистина надежден. Вторият въпрос е въпросът за изпълнението. Програмата, Стокхолмската програма изрично посочва, че през следващите години трябва да обърнем особено внимание на изпълнението, на прилагането на съществуващите инструменти. Така гражданите ще успеят да се възползват от пространството на свобода, сигурност и справедливост. А политиките на Европейския съюз трябва да бъдат съответно точно прилагани от държавите членки. Обсъждахме пакета Шенген. Често пъти чуваме мнения от държавите членки, че нещата са почти наред, че Процедурите, които се занимават с нарушенията, трябва обаче да навлезат по-надълбоко, че трябва целият пакет да бъде надлежно изпълнен и липсата на процедури за нарушения сама по себе си е, нещо положително. Нека обаче да кажа колко е важно да има добро сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти и естествено пълната ангажираност на Европейския парламент с тези въпроси. Лисабонският договор изисква пълното ни участие като Европейски парламент при разработването на стратегии и програми. Стратегическите решения трябва да бъдат основанието, което доказва легитимността пред европейските граждани на така взетите решения. Те трябва да помагат при разработването на концепциите, при оформянето на общественото мнение. Комисията по граждански права, правосъди и вътрешни работи предвижда до следващата пролет да проведе редица срещи с националните парламенти. Това всъщност е в изпълнение на изрични текстове от Лисабонската стратегия. Нека обаче да напомня, че Лисабонската стратегия в протокол 36 определя и 5 годишен график за изпълнение на законодателството по третия стълб. Така че нямаме време за губене. Трябва да успеем да постигнем необходимото в това отношение и за това трябва да докажем, че сме напълно готови да си сътрудничим с комисията по тези въпроси. След като вече очертахме Основното в доклада, който е пред нас, позволете сега да дам думата на депутатите, които поискаха. Думата започвам с господин Коею. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сесилия Малстръм за предоставената пред комисията информация и за документите, които тя ни изпрати. От името на господин Мария, който не може да присъства, бих искал да попитам комисаря Малстрюм, кога комисията ще изпрати предложенията за Европол в парламента. Съвсем конкретен въпрос. Госпожа Малстрюм вече спомена какво обсъждахме в Страсбург. Не искам отново да повтаряме този дебат, но нека да задам един въпрос. В тази светлина да се надяваме, че няма да има драматични промени в новия график на Европейската комисия. Тук става дума само за закъснение от около 3 месеца, но има и други мнения, според които може би има проблеми при някои от държавите членки. Ставаше дума за Швеция, Норвегия, Знае, че Норвегия не е държава членка, но тя е партньор по Шенген. И не само Финландия е проблемна държава. Така че от скандинавските държави има няколко, при които има трудности. И се надявам, че няма да възникнат нови проблеми в тези държави и затова бих помолил госпожа Малстрюм да ни предостави малко информация по тази тема. И накрая, госпожо Малстрам, знае, че вие няма да отговаряте по въпроси за Шенген, но има един политически въпрос, който искам да задам на госпожа Малстрам. Става въпрос за ефективността на новото управление на Шенген. На последната среща, по време на тристранните разговори с комисията и съвета, стана ясно, че Европейския съвет не би искал да се вземе решение по отношение на тези проблеми, които нямат решение. Така че е, Шенген е решил, че е, е, страните, които участват в програмата по Шенген, са решили да предложат възможност за решение за въвеждане на граничен контрол, но както разбирам, нито да, съвета както разбирам, съветът не иска да вземе такова общо решение. Счита се, че това е въпрос, който трябва да бъде взет конкретно от отделната държава членка. И въпросът ми към вас е, ако съветът не иска да предостави, за да осигури сигурността на Шенгенската зона, има ли смисъл да се опитваме да поддържаме правилата такива, каквито са. Благодаря, господин Коалю. Госпожа Сипел. Господин Елсио. Цар, vă mulțumesc pentru prezent. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за изказването. Лично аз съм много щастлив от това, че вие сте сред нас, но съжалявам, че отсъствахте на последното ни заседание в Страсбург, защото там а, трябваше да получиме допълнителна информация по ШИС-2. Но, както спомена и господин Коелю, бих а, Бих искал да имам повече информация относно положението в Финландия и посещението, което вашите служби са направили в Финландия. Заради Финландия ли ще има закъснение на преминаването от системата 6.1 към 6.2 и колко време ще е необходимо? А сега Бих искал да кажа няколко думи относно, относно пакета управление по Шенгенската зона. Както и вие казахте, както и господин Коелю, ам, го потвърди. Разбираме, че преговорите са в задънена улица и нямаме никакви изгледи за решаване на проблема, така че смятам, че комисията трябва да играе ключова роля в това ново положение, в това, при това положение. Виждаме, че съвета и парламента не могат да постигнат съгласие, така че ние очакваме от комисията да играе основна ключова роля по въпросите свързани с пакета за управление. Бих искал също така да спомена и нещо, което не бе засегнато във вашето изказване. Така наречения пакет Smart Waters. Ние очакваме този пакет този пакет Smart Borders или интелигентни граници да влезе в сила а, преди, 2003, преди края на 2013 година, но също времено средствата ще бъдат с 2 милиарда по-малко в, при това положение. Този пакет ще може ли въобще да съществува и да се прилага? И още един проблем, който ме касае лично, става дума за присъединяването на България и Румъния към Шенген. Аз ви благодаря за личният личната ви ангажираност. И искам да ви благодаря, както знаете. Е, България и Румъния спазват абсолютно всички изисквания по ШИС 2, е, спазват, се, при, се придържат към абсолютно всички критерии, са подготвени доста по-добре от някои стари, така наречени държави членки за преминаване към СИЗ2, и въпреки всичко не са членове на зоната. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте след, сред нас днес. Бих искала само да спомена, че съжалявам много, че пакетите за убежище, пакетите за и пакета за миграция е, всъщност се обсъждат в момент, в който на практика солидарността вече не е ключов принцип на Европейския съюз. И съвета се противопоставя на приложението на някои аспекти на тези пакети. Надявам се, въпреки всичко, че поне ще е, успеем да се споразумеем по минималните стандарти, които са наистина стриктния минимум, според мен, но в но економичес, економическата криза като че ли ни засегна по-дълбоко, не става дума само за економиката като такава, а, като че ли тя има отражение върху нашите а, виждания за нещата и като и на практика а, държавите членки просто малко се отвръщат от тези принципи и това дава поле за процъфтяване на популизма. А, имам обаче един а, въпрос от името на господин Мулдър, който, беше, който а, ръководи делегацията, която посети Гърция преди няколко седмица. Господин Ян Мулдър е един много мъдър, разумен човек. И когато той казва, че при срещи с а, а, полицаи, а, отговорни лица. Аз, аз вярвам на това, което той казва, но когато той казва, че в два от центровете за беженци Хеленикон и Бена положението е просто страшно, аз наистина вярвам на това, което казва Ян Молдър. Той наистина казва, че положението е ужасно. А вие е, сте посетила тези центрове месец е, преди това. вие казахте, че тези центрове ще бъдат е, затворени по коледа. Сега казахте, че най-вероятно това се отлага до април. А, а в центъра, който е до Атина и който също беше посетен, се че има свободни места, т.е. биха могли да бъдат преместени хора. Защо не се прави нищо от това? И още един въпрос. Какво а, мисли комисията, какво е, какво е мнението на комисията, какво може да се направи, за да може гръцката страна да участва с финанси, за да, се, за да се направи нещо за тези хора, защото да, за съжаление солидарността не е в нашия приоритет в момента. Колкото до Шенген. Ще преформулирам въпроса по друг начин. Къде, каква е позицията на комисията? Какво, какво е мнението на комисията а, предвид сегашното състояние на нещата а, в момента? се обсъждат двата аспекта на пакета. Още от самото начало стана ясно, че ако за да не, за да не трябва автоматично да се въвежда контрол по на националните граници, трябва да съществува един механизъм, който да помогне на страната, която има проблеми, да е, извършва контрол по своите граници. Ком... Комисията изрази своята позиция, гласуването отрази тази позиция, но а, в момента положението е много деликатно. Мнението на съвета почива на становище на правната служба, която, което пък становище е поверително. Е, възможно ли е така да функционира Европейския съюз? Ако, според това становище, ако дадена страна не иска да се съобразява с решението, то санкции биха били наложени на съответната страна. Нито комисията, нито съвета обаче ще може да взема решение по този въпрос. Така че на практика институциите могат само да отправят препоръки и то не към страната която е въвела този контрол, към съседните страни. Ето докъде сме стигнали след година, година и половина. Но вие, как, вие какво мислите за това? Какво е вашето отношение по предложенията на съвета? Докъде стигате? You, and... Uh, благодаря и благодаря на комисара за много подробното описание на работата по Стокхолмската програма. За нас е много важно да оценим какво е постигнато по изпълнението на Стокхолмската програма по две причини. Първо, да видим какво още остава да се прави и второ, да помислим за следващата програма. За да направим всичко това както трябва и от грижа за гражданите, е необходима прозрачност при изготвянето на нашите политики. Именно за това ще ви помолим да ни изпратите една сравнителна таблица, в която са описани ангажиментите на комисията по Стокхолмската програма, изпълненото от комисията, както и законодателството, което е прието до сега. Така ще си създадем ясна представа какво сме изпълнили. А, госпожо комисар, за да знаем точно какво е изпълнено, защо а, таблиците, които използвахме в миналото, вече не се използват. Освен това, искам да ви попитам какво става с солидарността в сферата на убежището. Имаме впечатлението, че нещата се бавят, докато виждаме увеличение на ксенофобията, расизма и насилието. Европейският парламент прие резолюция и очакваме да получим резултат по нея. Кога ще бъде напълно изготвено вашето предложение за постоянен механизъм за преместване. И ако позволите още един въпрос, кога можем да очакваме информация за новия подход към а, търсещите убежище и рамката за а, бенефициентите на Международната програма за международна защита и решения за предоставяне на убежище. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря. Госпожо комисар, позволете да ви благодаря още веднъж за изложението и позволете да използвам възможността да ви благодаря а, като на всеослушание изразя задоволството си от подкрепата, която оказахте на моята родина през последните 5-6 месеца по въпросът за миграцията. Имах и други въпроси, но след казаното от госпожа Вебер, позволете само да добавя, че преди един месец имаше посещение на делегация на Европейския парламент, на Комисията по граждански права в Гърция, в Атина. Имаше много срещи по време на тази визита. И мисля, че общото заключение на делегацията е, че в момента Гърция работи и резултатите са на лице. Мисля, че и вашето впечатление беше такова. Вие посетихте Гърция две седмици преди тази делегация. Много е важно точно в този период да имаме подкрепата на комисията, да имаме е, предоставени средства и по-добро освояване на тези средства, които можем да използваме е, за тези цели. Така че искам да ви благодаря за всичко това. Много е важно да получаваме такава подкрепа. Гърция наистина се нуждае от нея през следващите няколко месеца. По време на посещението на делегацията бяха очертани и проблемите. Естествено, бяха посетени и двата центъра, един в Невос, другия Еленико в Атина. Там има проблеми и, за съжаление, Гръцките власти, мисля, ви, мисля, че ви казаха, че двата центъра ще бъдат затворени много скоро. Това е искане не само на колегите от Европарламента, но и на гръцкото общество. Мисля обаче, че останалите центрове а, са в добро състояние, изграждат се и нови центрове. Заплануван ли са още няколко центъра, които да бъдат готови до няколко месеца. Това ще бъдат не само центрове за пребиваване, но и за първоначално приемане на пристигащите. Така че виждането на доктор Дефалидис е следното. Парламентът разгледа като едно от първите, един от първите документи Стокхолмската програма. И аз мисля, че предложих едни от първите промени в нея. По отношение на солидарността, Очакваме да бъде съобщено преразпределението на средствата от страна на комисията. И преди два месеца беше споменат и механизмът за приемане на за разпределяне, извинявайте, на търсещите убежище в държавите, които са поставени под най-голям натиск. Така че е, ще има ли наистина някакъв текст в това отношение? А второто нещо е, по време на посещението ви в Гърция, а и по време на обсъжданията тук, е ясно, че има проблеми с финансирането. Не достигат е, средствата за Frontex като се имат предвид е, обстоятелствата, съвместните операции в много случаи и така нататък. Имате ли нещо предвид? Директорът на Frontex наскоро беше тук в парламента и той всъщност потвърди казаното. Той също поиска допълнително финансиране. Ще има ли такова? Очак... Можем ли да очакваме нещо повече по тази линия от ваша страна? Маленгион?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 тогава беше казано, че наистина има напредък и че някои изменения наистина внесеха един по-добър баланс между от една страна сигурността и защитата, закрилата на гражданите. Сега вие прочетахте един дълъг, представихте един дълъг списък. Това означава, че просто много а, проекти са в ход, но някои други пък са блокирани не винаги по вина на комисията. Но на, на, на практика факта, че има много блокирани проекти, превръща тази програма в нещо малко по, по-малко идилично, колкото бихме искали. Същевременно тази програма се изпълнява в една в време на финансова економическа криза и има много настроение срещу иммиграцията по принцип. И наистина струва ми се, че кризата наистина като че ли упражнява някакъв натиск сред населението навсякъде. И държавите членки реагират защото в моменти на економически ограничения, на економии, някой казва, че иммиграцията струва скъпо, че в крайна сметка това е една, една злоупотреба със средства, така че наистина това поставя въпрос, свързан с измеренията на солидарността. Но нека не забравяме, че неодавна а, от известно време има и последици от арабската пролет. И, и това също трябва да се вземе предвид. Аз е, отчитам свършеното от е, комисията, но бих искала да се спра на, на три проблема, по които бих искал да чуя вашето мнение. Първо, проблема свързан с солидарността тъй като Стокхолмската програма почиваше на този принцип и ние много наблягахме на това. А от тук нататък солидарността и партньорството в областта на обежището и миграцията е, като че ли са достигнали до, някаква, до, до, до, до някакво изчерпване, до някаква граница, така че кажете какво, какво ще направим с, за по-нататък. Второ, а, мигр... измерението, свързано с миграцията, като че ли вече е загубило а, своите а, приоритетни позиции в много от а, плановете. Така, така, ли ще, така ли ще продължаваме? Как... Но аз мисля, че трябва по някакъв начин да се вземат мерки, за да а, се възвърне отново цялостното измерение и да не, да ни изчезнат постепенно извоюваните права в тази област. И бих искала също така това да стане в необходимите срокове. Но за това е необходимо и парламента да може да играе е, своята роля на с законодател. И а, още нещо, струва, струва ми се, че в момента като че ли има повече а, пазарлък, отколкото разглеждане нещата по същество. Госпожа Интвелт, благодаря, госпожо комисар. Аз имам доста въпроси, но ще бъда много кратка. Вие споменахте сигурността на полетите и обмената на данните. Аз се радвам, че вие споделяте нашата загрижност, но доколкото разбираме, продължават данни да бъдат а, е, трансферирани, без да има някакво правно основание за това. Колкото до споразумението с е, Канада, просто не знам какво да кажа. Това се превръща като че ли в е, шигичка или има, има, или не има някакво нещо, някаква база за споразумение, или е, продължаваме да, да, да, да, да се да преговаряме без да има правно основание. И това вече е, продължава две години и половина. А, колкото до а, данните свързани с тези да, да, съществуващите да, данните за паспортите. И споразуменията за а, данните свързани с финансирането на тероризма. Така че ние, ние, ние като парламент не можеме не, не можеме да контролираме и то дори не можем да упражняваме минимален контрол за, осъщ... за прилагането на споразумението. И като че ли Единственото нещо, което можем да направим е ние да, да, да кажем, че ние трябва да, да упражняваме е, контрол на това споразумение, но но ние не можем да упражняваме този контрол, след като нямаме никакъв достъп до е, информацията. Вие от е, друга страна бяхте е, една от радетелките на прозрачността в тази област, така че благодаря за това. Но, колкото до директивата, знаете, че е, много, държавите, много от държавите членки е, считат, е, че тази директива не е полезна е, че в много държави членки властите се разпореждат с данните без да се съобразяват с разпоредбите на директивата. Така че какво смятате да стане с това от тук нататък? Благодаря, госпожин, госпожо председател. Госпожо комисар, съжалявам, че не можах да чуя вашето изказване. Бях на друго изказване, но бих искала да споделя своята загриженост относно финансирането на някои агенции и Европол и СЕПОЛ. Знаете, че на края на седмицата се обсъждаше бюджета така че има ли някакъв напредък, свързан с Европол, с... Знаете, че сигурността на нашите граждани е, е наш приоритет. Може би вече сте отговорили на въпроса и съжалявам, ако задавам отново въпроса, но Бих искал да знам какво е, вашия, какво е вашето мнение за съществуването и ще продължава ли да съществува пол в, в, в този вид. И а, какви, какви, ще, какъв ще, какви ще бъдат финансовите средства за Европол, все пол и Евроджуст? Сега ще дам думата на госпожа комисара, може би съвета преди това. Не знам, съв, съв, съв, съвета има ли възможност да се изрази по тези въпроси? Бихте искали сега? Не, не сте сте искали. Да, не. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Мисля, че комисаря представи основното което е постигнато до този момент. Мисля, че няма какво да добавим и затова давам думата на комисаря. Благодаря ви. Благодаря. И така, госпожо комисар, отново вие сте на ход. Благодаря ви за бележките и за коментара. Опитах се да си ги запиша колкото може по-точно. По междинния преглед на Стокхолмската програма, който беше споменат, не представяме конкретен доклад, защото вече има много оценки, има много доклади по въпроса за миграцията, стратегията за сигурността, Шенген, доклад за борбата с корупцията и така нататък. Така че не искаме да повтаряме вече направеното. Но ако искате, но мога да ви изпратя един кратък списък за вътрешните, по дейностите за вътрешните работи. За правосъдие не мога да обещая. Статута на Европол, много от вас попитаха за това. Като цяло в началото на следващата година ще бъде представен така, както ви обещахме. Обещахме да засилим дейностите по защита на данните и отчетността. Причината за забавянето е, че имаме много големи бюджетни ограничения. И след като не успях да постигнат споразумение миналата седмица, ще видим как ще се процедира, но искаме да осигурим качествено обучение. Не зная как ще стане това при съществуващите условия, така че ще се опитаме да процедираме по друг начин. Ще се опитаме да слеем административните дейности. Представихме темата пред съвета, все още няма решение и разбира се всичко това зависи от изхода на преговорите за бюджета но аз искам да е сигурно, че има много силна, много добра схема за обучение на Европейската полиция. И затова, разбира се, трябва да разполагаме с необходимите ресурси. По отношение на забавянето във връзка с ШИС, господин Коелю, не зная други държави да имат проблеми. До този момент комисията си свърши работата с подкрепата на парламента, за което изрично искам да ви благодаря. Знаем обаче, че има трудности в Финландия. Аз не съм ходила лично, но имахме представители на наш екип, който посети Финландия миналата седмица. Целта е да помислим как да подкрепим финландските власти, за да се намалят закъсненията. Ще има закъснения. Точно колко ще бъде това закъснение, колко ще струва, по какъв начин ще се отрази на дейностите. Това са задачи, които са възложени на нашите експерти и следващата седмица ще ви представим доклад и тук, и в съвета, който ще бъде обсъден на 5 и 6 декември и тогава ще имаме по-ясна картина какво какво предстои по темата 6. Не знаем как се стигна до тук, но така или иначе така стоят нещата в момента. По Шенген. Господин Масевеси ще дойде след малко. Той ще дойде направо от заседанието на съвета и ще ви каже точно за какво са говорили там. Там има напредък, радвам се да ви го кажа, знаете каква е линията на комисията и в известен смисъл това, което комисията предложи, беше отхвърлено и сега председателството се опитва да намери изход как да вървим напред. Важно е обаче нещата да не останат в състоянието, в което са в момента трябва нещата по Шенген да се изчистят, правилата да са по-ясни, по-ясни и да се върви напред. По затварянето на границите това ще бъде изключение. В резултат на обсъжданията тази сутрин, доколкото разбирам, може би ще има споразумение и съветът ще направи препоръка към комисията. Мисля обаче, че тези обсъждания трябва да продължат и в това наистина има смисъл. Все още не сме постигнали резултата, но очаквам, че той предстои и през следващите седмици мисля, че ще работим конструктивно, господин Коелю, за да постигнем разрешение на този въпрос. Гражданите ни го очакват от нас и ако се провалим, това ще бъде много жалко. По въпросът за Румъния и България. Да, както знаете, комисията потвърди, че тези две държави технически са готови за присъединяване и двустепенното решение беше предложено. За съжаление или може би не, все още съветът няма решение по въпроса. По отношение на интелигентните граници, в скоро време предстои предложение. Да, прави сте, забравих да го спомена, но това е много важна част от бъдещото по-добро функциониране на границите. Трябва да има по-добър контрол, а, за да е улеснен достъпа на тези, които искаме да влезат, а и да е по-ясно кои са тези, които не искаме да допуснем. А, това ще се съдържа в нашето предложение. Има обаче и много други въпроси, които господин Папа Николао повдигна. Frontex, например. Наистина поискахме допълнителна подкрепа за тези а, институции, но сега кой знае докъде ще стигнат преговорите за многогодишната финансова рамка. Госпожа Вебер и госпожа Гиом, мисля, също повдигнаха въпроса за солидарността. Да, абсолютно сте прави. Солидарността в днешно време е недостатъчна в рамките на Европейския съюз. Е, няма какво да кажем по този въпрос. В много държави членки на дневен ред са други проблеми. Има много хора, които наистина са в много тежко положение. Има огромна социална, огромна социална изолация в много държави. И всичко това се отнася на общото настроение и на обсъжданията в съвета. За да погледнем на нещата по малко, малко по-положителен ъгъл, нека да кажем, че сме много близко до стигане на, на споразумението за система за предоставяне на обежище. Така ще се повишат стандартите, ще се предоставя по-добра подкрепа и всички държави членки ще поемат своята отговорност за унези, които искат защита, когато пристигнат на границата. Така че работим по тези въпроси и наистина постигнатото е смислено. И комисията, и някои от държавите членки бяха много конструктивни, други са по-здържани. По отношение на солидарността има много солидарност, която се демонстрира а, по отношение на Гърция. Не само най-общо в економически план, но и в този конкретен аспект. Така че поговорете с господин Милде, той ще ви разкаже как е преминало посещението. Всички държави членки в известен смисъл дават своя принос към помощта за Гърция, било чрез средства, било чрез технически специалисти, било чрез а, експертни а, дейности в Атина действат много различни международни организации. Международната организация по миграцията прави фантастични неща там. Нека да спомена, че някои от центровете за пребиваване няма да бъдат закрити, така както беше първоначално планирано, но много е постигнато. Правителството работи по преработения план за действие, където ще има ясни измерими цели. Те ще бъдат оценявани редовно и винаги ще бъдат в дневния ред на заседанията на съвета. Така че на всяко заседание ще се обсъжда постигнатото или липсата на такова в Гърция. Постигнато е много по отношение на служителите, по подобряването на хуманитарните условия. Разбира се, има и още много, което може да се желае. Има проблем с насилието сред мигрантите. Това е наистина основание за огромна тревога. Така че наистина солидарност има. Гърция получава подкрепа. Колкото по-разнообразни са проблемите, толкова повече е подкрепата. Говорихме за слабостите по отношение на капацитета на гръцките а, институции. Там нещата се подобряват малко по малко. И естествено е необходимо хоризонтално да се мисли как ще се отговори на потребностите. Има средства за Гърция и в момента, и в бюджетите в бъдеще така че ще има средства, включително и за някои от центровете за задържане но все пак за известно време ще трябва да поработим съвместно с Гърция, за да постигнем това, което искаме. По отношение на задължителните системи за преселване, това е нещо, което абсолютно в съвета няма как да бъде прието. В Юрема обсъждахме тези въпроси миналата седмица. Има някои въпроси, които те първа трябва да се подобряват. Държавите членки трябва да дадат своя принос, трябва да се помисли как да се работи, трябва да се поработи с Малта по отношение на процедурите за селекция. Ще предложим и някои схеми за доброволно изпълнение, защото задължителни не можем да предложим. Трябва да има стимули, включително и економически стимули за държавите членки, за да се ангажират с схемите за доброволно връщане. Така че за момента за задължителните схеми няма абсолютно никаква подкрепа в съвета. Така че солидарността, да се надяваме, ще бъде малката светлинка в тунела на тежката економическа криза. Господин председател, опитам се да си прегледам бележките. Госпожо Гийом, съгласна съм. Има някои неща, които са записани в Стохомската програма, но все още не са изпълнени. Има близо година и половина, въпреки европейските избори, е, и тяхното приближаване, така че все още известно време е на наше разположение. Имаше а, е, възможност а, е, да бъдат е, разработени проекти, да бъде създадена една атмосфера за повече а, солидарност. По отношение на интеграцията, която вие споменахте, е, не са малко нещата, които е, сме направили. Комисията няма е, законодателни правомощия, но сме направили възможност хората да се събират на едно място, да обменят становища, да дават препоръки. Имаме наръчник, веб страница и често обсъждаме как да постигнем напредъка. Съгласна съм с вас, че трябва да се направи повече относно правата на мигрантите. Е, тук съм открита да обсъждаме как можем да напреднем. Това е истински въпрос, който стои за в бъдеще да се види как да бъдат третирани тези права на мигрантите изчерпателно, е, и уместно. Е, много добра идея за бъдещето е това. Не сме направили достатъчно. Разбира се, е, както казаха и вашите колеги, за момента трябва да се съсредоточим върху приключване на пакета за обежището, да следим за правилното въвеждане на актовете преди да се правят други проекти, но в известен смисъл да се направи и една харта на правата на мигрантите. Това е прекрасна идея за бъдещето на Стокхолмската програма госпожо Матио. Мисля, че е, дадох е, това, което знам е, по отношение на СЕПОЛ е, в е, връзка с Каната, госпожо Интвелт. Да, наистина е, има тревоги и вие, и други колеги на предишното заседание, на което присъства, ги поставихте. Споделям ги тези тревоги във връзка с процеса, който водим в преговорите с Канада много време е отне. Това е изключително е обезпокоително и се надявам, че ще приключим процеса скоро, което ще доведе до изясняване на положението от правна гледна точка. За запазването на данните, срока на запазването, имаше дебати в пленарно заседание неодавна. Следим тази тема. И а, ще ви дам а, в скоро време а, оценка на информацията, която държавите членки ни а, изпращат. А, всички държави членки, с изключение на една-две, мога да кажа на този етап, са а, поели ангажимент твърдо да се придържат а, към а, директивата за срока на запазване на данните. А, общо взето съветът е, е доста привързан към тази директива. А, Холандия не бих казала, казва госпожа Интвелт, е, е толкова привързана, а просто е, твърде, че има възможности да се използват данните без да има правила за това. Отговор на комисария – да. Въпросът е именно в различното тълкуване на е, директивата за запазване на данните, за тяхното съхранение. Комисията има критики в това отношение и за това се налага, може би, преразглеждане на нормативния текст. Но E, um, um, uh, <laughs> Но за това трябва да се мисли за директивата е, за тъй наречения личен живот в електронното пространство. Е, там има явна празнота. Е, по финансирането на тероризма ще ви дадем информация в началото на следващата година като ви запознаем с различните е, альтернативи. Мисля, че господин Наприбо и е, други колеги е, неодавна повдигнаха този въпрос, за да предизвикат обсъждане. Както казах в своя увод, по отношение на данните е, е много сложно да се работи, защото има доста международно правни а, и национални актове, както и европейски такива, които се наслагват, е, но очевидно трябва да се предприемат действия. Въпросът е какви и как, защото толкова много е, страни участват. Е, дали на двустранно, дали на многостранно ниво трябва да се изнесе уредбата, все трябва да се преценява и разбира се, всичко трябва да е издържано от правна гледна точка. Прозрач прозрачността е важна. Ние, разбира се, е, се надяваме, че Европейският парламент ще упражнява цялостно своята роля на е, контролен орган. И в това отношение. И е, това е особено важно за финансирането на тероризма и за споразумението SWIFT прозрачността там няма съвсем същата конотация като понятие, както в, граждан, в, в, в обща гражданска употреба на тази дума, защото голяма част от информацията е класифицирана. но тук решението можем да търсим само заедно с американските си партньори. Мисля, е, господин председател, че успях да отговоря на всичко. Because some of the, the issues което поставиха депутатите, е, председателят поправя комисаря. Е, вие употребихте думата държавите членки. Не, тук не са държави членки, а депутати. Е, комисарят, о, много се извинявам. Почитаеми членове на Комисията по правата на човека. Благодаря ви много, госпожо Малмстръм, за това, че толкова информация да, дадохте. отговорихте на всички въпроси, които бяха поставени. Запознахте ни с вашите становища по въпроса и го направихте на време, защото ние сме абсолютно на време в момента. Имахме час и половина за това обсъждане, което означава, че можем да преминем своевременно към разглеждане на другите точки от дневния ред. Има ли някой друг член на Комисията по права на човека, който желае да организира втори кръг на кръстосани въпроси и отговори. Ако не, а това очевидно е така, искам да благодаря на госпожа Малмстрам, комисар по въпросите на правосъдието и вътрешните работи, за нейното идване тук, за това, че е, е, ни запозна е, с подробния график за пълно осъществяване на целите е, в е, Стокхолмската програма. На 18 е, декември при нас ще гостува е, заместник-председателят на комисията госпожа Рединг. Е, тя също ще участва в обсъждане на Стокхолмската програма, но в аспекта и правосъдие. Ние сега всъщност се занимахме с това, което е направено в областта на вътрешните работи. Благодаря много, господин председател, Благодаря на всички членове на комисията Либе. Сега а, отивам да а, се запозная с а, многообразието на европейското замеделие навън на улицата. I am announcing that the following point... Сега, следващата, извинявайте. Не разполагам с чукче. Така че, моля ви, внимавайте. Господин Мансервиси от Генерална дирекция вътрешни работи трябваше да участва в обсъждането на следващата точка, но за, тъй като него го няма, ще обсъдиме тази точка след 5 минути, тъй като той трудно се добира до Европейския парламент, тъй като знаете, че а, улицата е блокирана, има демонстрации относно проблемите, свързани с селското стопанство и затова ще продължим след 5. Good afternoon, мистер Мансервиси. Добър ден, господин Мансервиси. Удоволствие е за нас отново да ви приветстваме в е, комисията Либе. Току-що проведохме разговор с комисаря Малмстръм. И сега вие сте готов да подхванете следващата точка. Свързана с тема близка до сърцето ви а именно господин Мансервизи, създаване на система за оценка с цел проверка е, прилагането на актовете в шенгенското пространство. Господин Карлос Коейо е наш докладчик по тази тема. Ние сме в точка пета изменени. Е, точка четвърта и точка пета. Е, точка пета е изменяване на регламент 562 от 2006 година с цел изграждане на общи правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. По тази точка пета пък докладчик е Ренате Вебер. Е, както знаете, е, има пакет за управление на шенгенското пространство и е, пространни разисквания сме имали в нашата комисия след съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи през юни тази година, когато съветът взе решение да промени правното основание на механизма за оценка в шенгенското пространство, заменяйки го с член 70 от договора който вече не предвижда нормативния акт да се приема с участието на парламента. Това е голям конфликт за нас, особено в комисията Либе. Председателският съвет е, дал указание на комисията да започне проучвателни разговори с кипърското председателство, за да се види как да стигнем до нещо общо като виждане по този въпрос. И двамата ни докладчици, Рената Вебер и Карлос Коелю, няколко пъти са се срещали с представители на председателството и на комисията, както и с контрадокладчиците. Нека чуем докъде са стигнали нещата. Предлагам най-напред да изслушаме докладчиците си, след това господин Ман Сервиси от комисията и накрая ще дадем думата на представителите на съвета. Господин Коелю, вие сте пръв. Благодаря, господин председателю. Както казахте, проведохме няколко срещи, за да се опитаме е, да намерим обща почва. Мисля, че можем да изразим съгласие с общите принципи и можем да изразим съгласие, че Шенген изисква европейски подход но а, е, при а, е, зачитане на националния суверенитет. Много е, са националните правомощия, е, свързани е, с контрола по границите. Е, когато говорим обаче за шенгенска граница, всъщност говорим за обща граница. Значи тук не става дума за национална компетентност, а за множество национални правомощи. Имаме споразумение, че трябва да съществува общо европейски механизъм. Процесът на оценка е под ръководството на Европейската комисия, но държавите членки е, участват пълноценно в него. Това е, означава, че експертните екипи, които извършват оценките, се оглавяват от представител на комисията, но с участието на експерти от държавите членки. С оглед на взаимното доверие, което е предпоставка за доброто управление на шенгенското пространство. Мисля, че Европейската комисия и Европейският парламент са съгласни с това, че е необходимо да бъде подавана точна информация на Европейския парламент разбираме, е, че някой път съветът приема формулировки, които парла... не са точно това, което парламентът е искал. Но е, кипърското председателство неколкократно потвърди, че е готово да приеме правото на информиране на Европейския парламент, ако ние се съгласим с това част от тази информация да бъде третирана като класифицирана и да бъде подчинена на специфични правила за достъп. Както знаем, най-големият проблем а, по тази тема беше юридически, когато съветът реши да премине а, а, от член 77 като правно основание към член 70. След множество дискусии и след предложение от страна на нашата правна служба, сега приемаме идеята идеята да има така, наречена мости, така наречената мостикова клауза. Клауза, която провежда връзка с механизма за оценка на Шенген за да няма промени в този механизъм, без преди това да е извършена промяна на Шенгенския граничен кодекс, където парламентът участва като съзаконодател. Това правно решение е анализирано и от Европейския съвет, и от съвета на министрите, и от Европейската комисия. Може би госпожа Вебер ще пожелая да ме поправи, но на последната тристранна среща остана с впечатление, че можем да намерим съгласие. Само, че когато говорим за така наречената образно мостикова клауза, това, което е най-важно е категоричността на редакцията. Важен е точният начин, по който клаузата ще бъде написана, за да се гарантира вземане предвид на нашите тревоги. И на последно място стои един въпрос, който обсъдихме с е, мисария Малмстрън преди съвсем кратко време. Дали да има решение или препоръка? Когато се появи този е, въпрос, е, Европейският съвет бе поискал от комисията да промени управлението на шенгенското пространство с цел укрепване на сигурността и да. Е, даде възможност за повторно въвеждане на граничния контрол. Е, Европейския парламент от самото начало беше на позиция, че това не трябва да довежда до ограничаване на свободното движение, но ние можем да приемем такава възможност като част от оценката е, за управление на шенгенското пространство. На, на последната среща съветът представи своята идея да няма решение във връзка с повторното въвеждане на граничния контрол на вътрешните граници, а само препоръка. Тоест, ако граничния контрол в една държава членка представлява сериозен проблем, ако е, е, се появят пукнатини в доверието и е, всички останали членове е, на шенгенското пространство са съгласни с това, е, може да се направи препоръка само за повторно въвеждане на контрола е, по вътрешните граници. На това заседание, за да не създавам проблеми с други страни, дадох проблем, като пример моята своя страна. Представете си, появи се проблем по границите на Португалия. Португалия не може да реши този проблем своевременно. Другите държави членки разбират, че не може да се реши проблема и Португалия решава да въведе отново граничния контрол на националните си граници. Какво ще стане, ако имаме препоръка, а не решение на съвета? Някои държави членки могат да приемат препоръката, а други да не я приемат. Ако говорим за безопасност и сигурност на шенгенското пространство, фактически тук а, минираме а, резултатността на системата. Защото ако само няколко държави членки приемат препоръката, а останалите не я приемат, естествено, фактически слизаме на междудържавно равнище. И всички ще могат да минават през онези държави членки, чието граници са все още отворени. Това а, са а, част от а, проблемите. А, след всички а, тези а, срещи, а, включително тристранни, а, все още се надявам а, кипърското председателство да ни уведоми а, писменно а, коя част от редакцията, предложена от Европейския парламент, може да приеме съветът и коя част не. Това са обаче основните проблеми и, е, нали, разбира се, има и някои детайли. Благодаря. Сега, госпожо Вебер, ваш ред. You, for... Благодаря много, господин председател, Благодаря и господин, на вас, господин Мансервиси, за идването ви пред комисията Либе. Няма да повтарям това, което господин Коейо вече каза. Необходимо е да подчертая, само едно нещо и ще го повтарям колкото е необходимо. Когато всичко започна, идеята беше да бъде усъвършенстван съществуващият механизъм, Ако не беше такава идеята, комисията нямаше и да направи ново предложение. И естествено парламентът е, много настояваше е, такова важно постижение като шенгенското пространство е, да бъде управляван но по силата на общностния метод, а не да бъде оставено в ръцете на държавите членки. Вярно е, че понякога е трудно да се обоснове промяната на една система, ако оценката гласи, че тази система е функционирала съвсем а, правилно. А, това беше а, оценката а, на комисията. Не, че е имало про... специфична процедура за оценка, но поне нейното становище на комисията беше а, такова. Сега не знам защо така драстично се промени позицията на държавите членки по отношение на нещо, което явно е функционирало добре. Това е позиция на съвета. Идеята на парламента е да подкрепи предложението на комисията и мисля, че основателно да се каже, че имаме хиляди срещи, формални, неформални, тристранни, двустранни и обсъждаме какви ли не предложения се в този дух, а сега изведнъж се оказва, че сме се озовали в положение, което оставя у нас впечатлението, че цялата работа от последните няколко месеца е била безсмислена. Истината е, че системата няма да бъде усъвършенствана чрез по-пълно информиране на парламента, нещо, което бихме приветствали, а системата ще се а, усъвършенства чрез решения, когато се появи някаква дисфункция. А, това е проблемно. И ние сега всъщност сме заклещени между тези две взаимно изключващи се позиции. Ние искаме да се приема решение. А съветът казва, не, няма да се взема решение. Нито съветът, нито комисията ще приемат решение. Ние дори бяхме готови да се съгласим решението да се взема самостоятелно от съвета. Бяхме готови да отстъпим от общностния подход и от участието на комисията. Но така както разбрахме на последната тристранна среща, дори вече не се говори за решение. Говори се сега за повторно въвеждане на вътрешния граничен контрол чрез а, препоръка. И то а, препоръка отправена от а, една към една държава членка от останалите. Много ми е любопитно да чуя какво ще ни предложи като обяснение днес господин Мансервиси. Сервиси не мисля, че в настоящия момент може да се каже, че не сме проявявали готовност за гъвкавост, но две неща трябва да станат ясни. Първо, двата доглада трябва да се възприемат като пакет. В смисъл, че преговорите по единия трябва да доведат до някакви плюсове, до някакъв напредък в преговорите по другия. Второ, повтарям, че ние сме открити и готови да продължим дискусията и да стигнем до споразумение, стига да останем с впечатление, че това, за което ще гласуваме, ще представлява истинско усъвършенстване на актуалното положение, подобряване. Ако не е така, питам се дали изобщо има смисъл да си приказваме повече. Благодаря. Председателят, благодаря. Нека сега чуем господин Мансервизи а след него ще говори и кипърското председателство, преди да дам думата на членовете на комисията. Господин Масервис, е, Благодаря ви за възможността да говоря пред вас. Аз по-скоро се опитвам да ви изслушам, за да чуя различните мнения и да видим дали можем да стигнем до някакъв компромис, който е приемлив за всички ни. Позволете да направим кратък преглед на това, с което разполагаме в момента и това, което евентуално ще, с което евентуално ще разполагаме утре. Спомнете си как изглеждаха нещата миналата година. И сега нещата изглеждат горе-долу по същия начин. Ако възникне някакъв проблем, който е привнесен отвън, но капацитета на държавите членки не достига да се приложат изискванията на Шенген, така че трябва да се процедира по съответния начин, да се приеме някакво решение, най-вече от съответните институции, съответните органи, съвета, но комисията, разбира се, участва а, Важно обаче да има анализ, за да могат да бъдат идентифицирани проблемите. Вторият въпрос е в случай на криза. Криза привнесена отвън, която може е, да възникне по много и различни причини. Ние нямаме общ механизъм. Видяхме какво стана миналата година. Без е, да давам оценки, но нека да кажем, че Европейския съюз не излезе от положението по най-добрия възможен начин. Ние бяхме изправени пред един колективен проблем. Ние трябва да се идентифицираме с общото благо, което в случая е Шенген, но от друга страна Ветровете на националната политика също трябва да бъдат взети предвид и не го казвам като критика, просто това са фактите. Всяка държава членка взима решения според собствената си преценка в такива случаи. Така че, ако разгледаме ситуацията по този начин, от една страна фрагментирана, от друга страна нямаме общ подход – в рамките на Шенген, но трябва да си признаем, че нямаме и достатъчна резултатност в работата защото това, което се прави, е само една част от Шенгена. Аз го наричам една част, защото в случая, в случая не са важни националните граници, граници и какво става там. Важно е да имаме и инструмент, който да опази Шенген и то по един начин, който да вдъхва а, доверие в гражданите и да им дава от една страна а, всичките предимства, които свободата на движение през граници границите им дава, но от друга страна и те да се чувстват защитени. Това е положението в момента. Така, бе, така изглеждаха нещата миналата година, така изглеждат те и сега. И ако отново се случи нещо, пак ще бъдем в същото положение. И по тази причина се наложи едно предложение, предложение а, за промяна в механизма от междуправителствено сътрудничество на база на национални механизми с цел опазване на, някакъв, на, на някаква част от шенгенското пространство а, и прехвърлянето на нещата на друга плоскост. И така, това, за да не бъда многословен, в съвета беше постигнато решение по тези два инструмента. Оценката на дейността по Шенген и позицията по отношение на граничния контрол. Разбира се, центърът на тежеста, така да се каже, беше прехвърлен от общия, общостен плоход към конкретните решения, особено в механизма за оценка, а и до някъде а, по въпроса за контрола по вътрешните граници. Ако погледнем обаче как стоят нещата по същество, по наше време и тогава беше предприета важна крачка напред. Защото се разбра ясно, вижте какво е съдържанието на решението, което взе съвета, стана ясно, че това е проблем, с който не бива да се справяме по-отделно. Цялата зона Шенген, която е зона на за общо благо, трябва да обедини усилията си, за да реши проблема. Така че този механизъм, според нас, от политическа гледна точка, е много голяма крачка напред. Защото ние приехме, че когато имаме общ проблем, ни е необходимо и общо решение. След като беше взето решението през юни, между институциите бяха правени опити и трябва да признаем, че наистина работихме много добре, беше, беше взето едно ясно решение по време на датското председателство. Имаше критика и в парламента, имаше критика и в комисията, разбира се, просто защото не беше постигнато необходимото равновесие. И господин Коейо и госпожа Вебер много добре очертаха позициите. Така че, горе-долу и оценките бяха в този дух. А именно беше решено, че вече не може така лекомислено да се правят оценки. Трябва да се установят фактите. И това е важно не защото комисията го иска, а защото независимите политически отговорни институции го искат и за да има връзка между експертното мнение и всичко, което се знае на място и комисията, се работи в екипи. Екипи, ръководени от комисията и съответно отчетност пред парламента. Това обаче изисква, разбира се, и усилия от страна на държавите членки. И тук също има промяна. Първо, промяна в дискусията. Дискурса трябва да се приемат фактите. И така, какво предстои от тук нататък, след като вече приемем фактите, въпросът е какво да се прави. И за сега този въпрос е до някъде а, без отговор. Някои казват препоръки, други казват решение на съвет. Мисля, че ако целта ни е да продължим да работим, докато стигнем до решение, което е е, подкрепено от всички. В по-конкретни измерения това означава, че след като очертаем фактите, след като политически отговорните институции поемат своята отговорност, включително и парламента, е, двете неща всъщност са доста близо, защото е много трудно понякога да се докаже, че нещо не може да бъде направено. Но, както каза госпожа Вебер, едно решение на база на предложение на комисията е по-безопасния и по-ясния подход. Така че трябва да продължим да правим усилия, за да постигнем а, това. Но нека да кажа, в контекста, където ясно знаем фактите, Целите са ясно очертани. Една препоръка към съответната държава не е нещо толкова различно от другия вариант. Но според мен е, е все пак справедливо да приемем, че е по-добре да има решение и трябва да правим усилия в тази посока. Същото вържи и, въжи и за граничния кодекс в Шенген. И госпожа Вебер, и господин Куейо го споменаха. И тук има два аспекта. Първо, какъв е механизма за вземане на решение в случай на заплаха за целия шенгенски район. Първата крачка, според мен, вече е направена, а именно признаването, че е, колек... е необходимо колективно решение, за да се опази е, шенгенската зона. Но, според мене, и в съвета се признава, че ако възникне проблем за цялото шенгенско пространство, е необходимо решение, което да обхваща цялото това шенгенско пространство. Това също е крачка напред. Това препоръка ли ще бъде, т.е. молба, която има задължителен характер? Отново позицията е същата. Според мен разликата не е толкова съществена. Ако си помислим за трудностите, които, с които сме се сблъсквали в миналото. Трудно би било точно да кажем какво да препоръчаме в, такава, в такъв момент, но както чухме от госпожа Вебер, ако се а, реши да се а, направи предложение от страна на комисията, може би това ще бъде по-добрия вариант, защото а, то ще бъде задължително, но нека все пак да не забравяме, че не сме изпаднали в положението а, или да се налага решение, или да настъпи пълен вакуум. Защото процедурата намали възможностите за маневра на държавите членки. Съгласен съм с казаното от господин Коелю, а и от госпожа Вебер един, правно задължител, един инструмент с правно задължителен характер е доброто решение, добрия вариант, но все още се работи в тази посока. Доколкото знае, все още нищо не е решено. Но така или иначе, това е посоката, в която трябва да работим и да полагаме усилия. И второ, тази мостова клауза. Трябва да обединим решението по същество, с интимните ни правни мисли, ако позволите да го кажа така. Това не беше наше предложение, то не ни хареса, но от друга страна, от, от правна гледна точка, се признават реалностите. Ако комисията и съвета и комисията по дефиниция, защото тя се отчита пред парламента, ако комисията и парламента се окаже, че в резултат на нашите оценки, на нашите на прегледа на това, което правим. Ако се окаже, че Шенгенският е, граничен кодекс е засегнат от тази мостова клауза, и е необходим механизъм за оценка, защото това е един инструмент, който трябва да бъде включен в граничния кодекс. Това би могло да бъде компромис. И именно това тази идея за мостовата клауза е идея, която си заслужава да имаме предвид. Може би да поработим по нея, за да видим какви са различните юридически аспекти и може би трябва да бъдем по-описателни, но според мен това е посоката, в която трябва да полагаме усилия. Трябва ясно да кажем в политически и правен аспект каква е изходната точка за оценката по Шенген. Ако успеем да поработим по една такава конструкция, съм сигурен, че ще постигнем резултат. Разбира се, при условие, че големите политически оценки също а, са в тази посока, но мисля, че можем да постигнем а, споразумение в а, смисъл на казаното от госпожа Вебер. А, ще постигнем и радикално подобрение. А, това а, мисля, че. А, трябва да бъде нашата задача. Ако не сме готови за това, значи не сме готови и за компромис. Но на база на това, което видяхме миналата година, съвсем откровено смятам, че сме направили кратка, крачка напред. Това е моята оценка за момент. Така, Добре. Нека да спазваме все пак време, времето, което ни е отпуснато за тази тема. Сега Кипърското председателство. Благодаря. Благодаря на всички. Добър ден от името на Кипърското председателство. Бих искал да благодаря на докладчиците за представяне на становищата относно управлението на Шенген и благодаря им за това, че правят всичко възможно за постигане на компромис и обединяване на а, становищата и вижданията по въпроса. Благодаря и на господин Мансовици относно казаното за усилията, които прави председателството, за да постигнем напредък. Знаете обаче, че има граници, които не трябва да бъдат прекрачвани по някои по-конкретни точки. Трябва обаче да ви кажа, че наистина сме постигнали напредък в много области и можем да бъдем оптимисти. оптимисти. Смятаме обаче, че можем да постигнем някакъв резултат до края на кипърското председателство, тъй като има отбелязан напредък. Днес на заседание на съвета бяха набелязани няколко възможности за постигане на компромис. Разбира се, това се дължи и на приноса на двамата докладчици. Това ще бъде една основа за по-нататъчните преговори в най-кратки срокове, дори ако е възможност, другата седмица. В заключение, бих искала да благодаря още веднъж на двамата докладчици и на Европейската комисия за положените усилия за постигане на компромис и ви уверявам, че кипърското председателство ще продължи със същият е, устрем за, до постигането на окончателни резултати. Благодаря. А сега давам думата на господин Енчо за участие в дискусията. Благодаря, господин председател. А, е, бих искал първо да благодаря на колегите Карло и Ренате, които е, представиха нещата по един много точен и изчерпателен начин. Същевременно бих искал да кажа следното. Европейския парламент направи отстъп направи много отстъпки преди да постигнем компромис, защото ние искахме а, този компромис да съдържа, доколкото е възможно, някаква европейска добавена стойност. Аз а, е, не съм участвал във всички заседания, но не, не считам, че съвета от своя страна направи подобни усилия и работи в подобен дух на търпимост. Е, но ние имам всички политически групи в парламента са единодушни относно управлението на Шенген, така че е, се надявам, че съвета ще е, отчете това е нашето желание за е, преговори, но ние не можем да прекрачиме някои граници. и по-специално проблемите, свързани с, с санкциите, които трябва да се наложат на държавите членки, които не спазват правилата и с факта, че повторното въвеждане на контрола не може да се е, извършва без е, консултиране на всички държавни членки и това трябва да бъде едно е, изключително решение и един Е, едно действие, което да е пос, в последен, в накрая случай. Мисля, че това са минималните условия, които трябва да се спазват. Ние няма да отстъпиме и се надяваме, че съвета ще е, приеме нашите е, предложения, госпожа Данука. Благодаря, господин е, председател. И аз бих искала да благодаря на нашите двама докладчици за упоритата работа по, този, по тези проблеми. Бих и аз, като господин Енчо, а, искам да наблегна на това, че има а, чер, граници, които не могат да бъдат прекрачени. Не, не смятам, че са постигнали огромни напред, че е постигнат огромен напредък. Ние, зелените, считаме, че а, предложението на комисията е добро и го подкрепяме, но предложението на съвета, особено предложенията от е, последните е, месеци, са на практика е, стагнация. Не, ние не правиме крачка напред. А ние бихме искали да се усъвършенства съществуващия механизъм. Нали това искаме? За това пожелаваме успех на кипърското председателство, но предвид е, състоянието на нещата сме е, така не, не много обнадеждени. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин е, председател. Тези два доклада подхранват нашите мечти, но за, за, за съжаление утопични мечти, защото ние винаги са смятали, че този подход не е, а, няма да постигне резултати. Мака, на, на практика всеки се е, е, е захапал своята позиция и не пуска. И за това Нека, но нека помислиме какво всъщност искаме, докъде искаме да стигнеме. Това са решения, които трябва да се вземат на общностно равнище. Нещата не трябва да бъдат едностранчиви и не, решенията не могат да почиват на своеволие, както направи и Дания в, в един момент. Същевременно обаче не можем да, да приемеме а, разпоредбите на член 70. Да, прави са колегите, които казват, че не сме направили нито крачка напред. Тогава за какво да продължаваме? Аз с, самата живея на границата между Чехия и Германия. Контролират се автобусите там. Същото се случва и на, на границите между Полша и Германия. Е, член 70 няма в никакъв случай да ни е, позволи да направим крачка напред. Имаме нужда от по-ясни основания. Така че трябва да има общностни правила, трябва да има правила на, на равнище целия европей, цялата европей, цяла европейска общност. Не можем само с препоръки. Имаме още 5 души, а часа е 5 и 15. Така че нека сега да дадем думата на докладчиците. А, и после, ако има възможност, господин председател, казва господин Коелю, аз на практика казах всичко, което исках да кажа в първото си изказване, но сега позволете да направя някои коментари. В новия инструмент има разпоредби, които позволяват да се установи на място дали има, дали се извършва незаконен контрол по границите. А, в... Аз мисля, че това е крачка напред. Така че ако искаме наистина да видим някаква допълнителна стойност в новите разпоредби, то тогава а, да се правят проверки по границите, по вътрешните граници. Това, според мен, е крачка напред. Аз не искам да умължавам проблемите, които бяха споменати, но ако наистина говорим за крачка напред или за усъвършенстване на нещата, ако наистина а, можем да направим това, би било добре да има компромис. А, госпожа Вебер, след обсъжданията с а, Кипърското председателство се разбрахме, че ще проведем нов трилог, трилог по текста, така че ще видим от там нататък къде ще стигнем. Благодаря на двамата докладчици, че бяха много кратки. Благодаря и на господин Мачовичи. Ако искате нещо да добавите, само да се върна към казаното от господин Коелю. Не само това е крачка напред, но и това, че ще може да бъдат направени конкретни предложения, с, с, за да се постигнат конкретни резултати. Така че мисля, че това е някакъв напредък не само да се обясняват какви са проблемите, а и наистина да има възможност за постигане на конкретни резултати. Благодаря, господин Мастовичи. Е, на следващото ни заседание по пакета обежище ще се срещнем отново и ще обсъждаме отново, а сега минаваме незабавно към обсъждане на точки 6 и 7 тези, които искат да участват в заседанието, да останат в старото. И сега 6 и 7 увеличаване на процента на съфинансиране за Европейския беженски фонд, Европейския фонд за връщане, Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави. Много ви моля тези, които остават в залата, да запазат тишина и точка 7 увеличаване на процента на съфинансиране по фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от затруднения, сериозни затруднения, свързани с финансовата им стабилност. По е, двете точки ще докладва господин Нил Сторвалц от Алде. Първо той, после комисията и съвета, но нека да бъдеме доста кратки, защото вече сме натрупали известно закъснение. Сега давам думата на господин Торвалц. Благодаря, господин председател. Опитвам се е, да погледна е, проектите. Ако сте се с тях, е, знаете, че се опитвам да направя предложения, които се дължат на определени причини. Първо, всички знаем, че економическата криза жестоко удари държавните финанси в редица държави членки. Кризата също засегна тяхната възможност да поемат своя дял а, от съфинансирането за някои а, фондове, за проекти финансирани и от някои европейски фондове, особено във връзка с управлението на миграционните потоци. Управлението на миграционните потоци обаче е от голямо значение за Европейския съюз като цяло и възможността да се извършва ефективно управление се отразява не само върху конкретна държава членка, но и върху всички останали. Затова е в интерес на всички държави членки ангажиментите по отношение на миграцията да не претърпят неблагоприятното отражение на економическата криза. По време на неодавнашното посещение в Гърция членовете на комисията Либе в Гърция се видя, че няма възможност за изпълнение на проектите, ако не се увеличи дела на съфинансирането. Това засяга осъвременяването на центровете за задържане, на оборудването в тях и така нататък държавите членки, които са засегнати тежко от економическата криза, все още трябва да управляват миграционните потоци. И е, е, за съжаление, положението е такова, че съфинансирането от европейските фондове просто не е достатъчно. Е, затова за проекти от голямо значение е, трябва да се предвиди по-голям дял съфинансиране от европейския бюджет. Подкрепям предложението на комисията да се извърши такова увеличаване на дела на европейско съфинансиране. Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Латвия, са, Ирландия са шесте държави, които са засегнати от тези предложения. Това е основателно. Основателно да се постъпи по такъв начин с 20% трябва да се увеличи финансирането от страна на европейския бюджет за всички проекти, с което съфинансирането при някои проекти с специфични приоритети за държавите членки по линия на фонда за сближаване ще бъде 95% най-много. Докато по други фондове, когато се отпускат средствата, съфинансирането ще се увеличи до 70% европейски средства. Естествено, че има значителна финансова нестабилност, но това не предполага увеличаване на извършваните разходи. Следователно тук националното съфинансиране само ще бъде намалено, но разходите като цяло няма да се увеличат и няма да има никакво увеличение или економическо отражение върху другите държави членки. Друга причина, поради която правя своите предложения, е да се постигне съответствие между финансирането в отделните фондове структурни фондове, фондове за сближаване, фондове за риболов и селско-стопански фонд за развитие на селските райони. Необходимо е всички те да са в една посока, тези фондове, и за това трябва да се увеличи съфинансирането само като временна мярка, без това да предопределя програмния период за финансиране от 2014 до 2020 година. На последно място искам да подчертая огромното значение на ефикасния контрол и оценката на използването на средствата. Е, може само да се съжалява, че злопотребата със средства в някои държави членки е, вреди в това отношение. Необходимо е да има системи за контрол с надлежните оценки. Необходима е средносрочна оценка, непрекъснато, необходимо, е, непрекъснато е необходимо наблюдение. Е, моята е, идея е комисията да приеме и двата проекта без изменения, за да се подчертае, че е, обаче, че ние не само подпечатваме, така да се каже, всичко, което комисията ни предлага, а да го скрепим с срок, за да стане ясно, че е, става дума за промени, които имат решаващо значение за проекти в държави членки, където има големи трудности с финансовата стабилност и това е само временна мярка. Е, като разбира се, е, по тези предложения се надявам, че ще има бързо решение. Надявам се, че цялата група споделя моите виждания и съм готов да дам отговор на всички въпроси или коментари от ваша страна. Благодаря. Пет минути се надявам, че отнех. Сега нека чуем комисията и съвета. Първо комисията. Господин Антуан Савари. Благодаря, господин председателю. Искам само да благодаря от името на комисията на докладчика за неговия доклад който е, напълно подкрепя предложенията на комисията и предлага да не се правят изменения в тях. Е, ние нямаме коментари, е, приветстваме този подход И сега Кипърското председателство, ако може да вземе отношение. Е, госпожа Аргирополо. Exactly. Thank you. Точно така. Благодаря, господин председателю. Аз самата ще се изкажа много лаконично. Изказването ми е, се опира върху предишното изказване пред вас от 5 ноември. С удоволствие ви уведомяваме, че очакваме е, да се е, получи мандат е, за започване на официалната тристранна среща с парламента в средата на декември. Искаме да благодарим още веднъж на Европейския парламент и специално на комисията Либе е, за прекрасното сътрудничество до тук, специално по този въпрос. Очакваме да, уча... Е, да работим и по-нататък съвместно с вас, за да постигнем максимално бърз изход от създалата се ситуация. Председателят, благодаря да видим дали Членовете желаят да кажат нещо. Господин Папа Николао, благодаря, господин председател. Аз искам топло да благодаря на колегата за направения увод и за предлагания от него подход. Е, това изменение е, относно сега отпусканите средства за иммиграцията и убежището е, е свързано с едно приспособяване към кризата. Това е реакция от Европа към потребностите на страните в най-голяма нужда. Много е важно да се внесе такава промяна, за да имаме необходимите средства за решаване на общо европейски проблеми в атмосфера на наистина голяма криза. Тя е засегнала всички ни, някои страни обаче са по-силно засегнати. Е, действително е важно да има съответствие е, между финансирането за миграционните потоци и финансирането по линия на останалите фондове в Европейския съюз. Е, структурни фондове, фонд за сближаване, нашия доклад, че ги изброи всичките стигайки до миграцията, много е важно да се помогне на държавите членки да оползотворят максимално европейските средства. И разбира се, най-напред те да бъдат стимулирани е, да ги използват. Госпожа Малмстрем е, каза, че има пари за е, тази сфера, но за съжаление капацитетът не винаги е достатъчен държавите членки да използват добре финансирането. Така че приветствам увода от страна на докладчика. Като контрадокладчик от страна на НП ще е, е, спазя неговия подход. Няма да имам изменения. Надявам се, че и другите колеги от е, нашата група няма да внесат. Е, ще отправя към тях това послание. Повечето от тях вече са решили да се съобразят с него. Много е важно да не се губи време в преговори в някакви проточени срещи и триалози и да се стигне до решение максимално бързо. Искам, разбира се, да благодаря и на комисията, и на съвета за техните позиции. За онези, които изпитват някои съмнения във връзка с тези действия, които предприемаме при специфични извънредни обстоятелства, ще припомня. Винаги трябва да знаем, че е, ако делът на европейските средства е, се увеличава, това не означава, че няма да има надлежния контрол и оценка за начина по който тези средства се изразходват. Има много начини, е, особено в Гърция, откъдето идвам, да се извърши такъв контрол. Мисля, че всички колеги, които неодавна посетиха Гърция с делегацията, видяха че ние се е, опитваме максимално да оползотворим средствата, които сме получили от Европейския съюз е, за контрол е, върху миграционните потоци. И се надявам, че с тази промяна е, ще създадем ефективен механизъм за всичките шест, шест страни, всичките шест държави членки, е, цитирани от е, докладчика. И се надявам, че ще постигнем добри резултати следващата година. Имам предвид не само добри резултати от към освояване на средствата, но и от към е, положителен напредък в сферата на миграцията и убежището в онези страни, които са така, да се каже, в сърцевината на финансовата криза. Um, Благодаря ви, съжалявам, че закъснях. Благодаря на докладчиците. Ние също не виждаме някакви проблеми по постигането на съгласие. За момента нямаме изменения, но имам няколко въпроси към вас и към комисията. И може би така ще се изясни въпроса по-добре. Кои са държавите членки, които на практика ще се възползват от тези увеличени възможности за съфинансиране. И колко точно са средствата, които те получават до сега, в момента, колко средства са заделени, колко са освоени до момента и колко са поискали. Един от проблемите с фондовете е не само средствата, които съществуват по тях. Има бюрокрация, има редица условия, така че как комисията ще е сигурна, че няма проблеми при освояването и други е, въпроси, свързани с е, освояването на фондовете. Също така, при съфинансирането, 95 до дори 100%. Понякога това изисква контрол от страна на комисията, че действително средствата се разходват както трябва. Можете ли да осигурите тази роля? този контрол и да е сигурно, че наистина средствата се използват ефективно, че те наистина създават добавена стойност, че те наистина се използват за бежанци, защото в миналото бяха установени отклонения. Така че как ще осигурите този път ползването на средствата изцяло за бежанците? И така комисията има думата, тъй като някои от бележките бяха насочени към комисията, преди да дадем думата на господин Торвалц, госпожа Келер. Ще отговоря на някои от е, въпросите, които зададахте, защото има, за другите трябва, трябва повече време. Колкото до страните, които са бенефициенти на увеличаване на съфинансирането, това е Гърция, Ирландия, Португалия, Испания – извинете, Румъния, поправя се оратора. Испания, евентуално, тъй като тя, се, тя е, е част от механизма за а, банкова помощ и следващата страна ще бъде Кипър. Сега, колкото до усъвършенстване и капацитета за а, освояване на средствата, бе взето решение, тъй като тези страни имат трудности при намиране на публичните средства за съфинансиране, тъй като това са страни, които в момента спри имат трудности. За 2011, 12, 13 все още не знаеме какъв ще бъде капацитета на освояване. За сега страни като Испания отлично освояват средствата. И освен а, Гърция, другите страни не нямат такива трудности, но като при Гърция пък може би проблема не проистича точно от това. Но целта е наистина да подпомогнем тези страни, за да намалиме техният, техния дел за съфинансиране и намиране на средства от публичния сектор. Колкото повтори въпрос не мога да е, ви отговоря в момента. Ще помоля колегите, които са, отговарят за фонда за бежанците, да подготвят писмен отговор и да ви го изпратят. Споменахте и тук по този повод Гърция. Да, наистина редица решения са взети за подпомагане на Гърция. Знаете, че има един специален, специално звено, което отговаря за Гърция за улесняване и упростяване на административните процедури и да се подпомогне Гърция за на улесняване на процедурите и организиране на а, общ... търгове за обществени поръчки в по-кратки срокове, защото знаете, а, че това това е, това е целта, да може целите търгови тръжни процедури да бъдат много по-кратки, за да може да се реши проблема и, както каза колегата, няма увеличаване на средствата за страните, а просто се намалява дела на съфинансирането. Т.е. не се увеличават средствата, не се увеличават средствата във фонда. Така, сега, ма наистина, ако искате е, нещо да добавите, направете го, но нека да не започваме дискусиите отново, тъй като и докладчика трябва да вземе. Тъй като говорим за Бежанския фонд, нали така? А също и за а, фонда за външните граници. Унгария и Латвия бяха споменати в изложението. Те обаче няма да получат никакви средства. моля да отговорите, но колкото може по-бързо, защото наистина разполагаме с много време. Да, наистина през 2012 година механизма няма да се прилага за Латвия. Но това, това не значи, че тя ще получи или няма да получи допълнителни средства. Това просто се променят правилата за управление на средствата и, както казах, няма увеличаване или намаляване на средствата е, за страните, които по принцип са включени в този механизъм. Господин Торвалдсън, да, съвсем накратко по първия въпрос, който си задавам сам на себе си. Когато се взех с това досие, си задавах същия въпрос, както и е, беше зададен от Корин Келер. Може би няма да ви дам най-добрия отговор, но все пак накратко. Изпълнението на отделните програми ви беше предоставено, така че вие знаете какви са те, така че мисля, че това е основният въпрос. Иначе благодаря за всички ваши бележки ще се свържа с докладчетите в Сянка и мисля, че ще можем да приключим по това досия на време. Благодаря. Благодарим и за заключителните ви бележки, благодарим и за усилията, които полагате, за да включим някои допълнителни теми и от друга страна да се вместим в времето което и успяхме. Нека да ви кажа, че имаме срок за внасяне на измененията по това досие. Срокът е 29 ноември 2012 година до 12 часа до обяд. Така че на 17-18 декември целта е да се гласува в Либе и след това в пленарна зала в февруари следващата година 2013. Благодаря на всички и продължаваме с точка номер 8 от дневния ред. Докладчик е госпожа Маковей, създаване на системата Евродак. Евродак за пръстови отпечатъци. Нека да, допал, да, да напомня, че трябва да прегледаме предложените изменения след като изслушаме госпожа Маковей. Имаше срок в който трябваше да бъдат предоставени тези изменения 162, две на брой до средата на декември 17 18 те трябва да бъдат предоставени, след което ще продължат преговорите. И така, имаме най-напред нашия докладчик, след което а, ще изслушаме и а, евродепутатите, които искат да вземат думата. Госпожо Макове, имате думата. Благодаря, господин председател. Евродак ще бъде достъпна за правоприлагащите органи. Би трябвало да бъде на лице системата до 2012, до края на 2012 година. Ние разгледахме пакета с предложенията, гласувахме и в пленарна зала. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха по, този, по това досие. Благодаря на всички, които представиха и изменения. Що се отнася до самите изменения, някои от тях искат повече защитни механизми при използването на Евродак и нейната база данна. Аз би ги подкрепила, стига те да не блокират цялата процедура и да я превърнат в невъзможно за изпълнение. Ще ви дам някои примери за изменения, които бих подкрепила. Независимостта на институциите, които верифицират или възлагат необходимостта от предварителна консултация за системата, за виз, с визовата система преди използването на Евродак или включването на условие тогава, когато има някакви съмнения за участие в терористични а, действия при искането на международна подкрепа и а, консултация с базата данни. От друга страна не мога да подкрепя предложенията за измененията, които а, не са добре обосновани при условията, които те поставят за Европол. Освен това съм готова да приема някои компромисни изменения. Разговарях вече с секретарията по техните компромисни такива. Надявам се, че измененията ще бъдат изготвени преди срещата с докладчиците в Сянка, която предстои в четвъртък тази седмица. Накрая ще кажа, че се надявам, че конструктивно ще обсъждаме темите по това досие, така че парламента да изпълни своите ангажименти по пакета за предоставяне на убежище и да отговори на очакванията за единно третиране на онези, които искат такова. Благодаря. Това ще е премиера просто замествам председателя в последния момент. Може би съвета или комисията. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Ние предложихме това предложение, като имахме намерение, както, каза, както вече съм казвала, да се включат нови защитни клаузи за може да можем наистина да запазиме цялостната европейска система. Някои от измененията наблягат на наистина на практически мерки и ние сме готови да приемеме всички предложения и се надяваме, че компромис ще можем да постигнем компромисен текст, като се включат измененията, предложени от някои е, депутати включително и онези, които вече, по които вече сме се договорили на, до 10 октомври. Ние смятаме, че данните трябва да бъдат включени в момента, в който се взимат отпечатъците. Това е по силата на, на Дъблинският споразумение и времено ще позволи на властите да имат достъп до тези данни. Също времено обаче сме загрижени. Бихме искали а, текста да, да позволи, да, да не блокира по някакъв а, начин целият механизъм, включително и достъпа за правоприлагането. Затова бихме искали да поработиме все още по някои изменения, за да за да може наистина системата да бъде оперативна. И трет вид изменения, които ние смятаме, не, че не се отнасят по същество до изменението. Става дума за 93-то и 94-то. Става дума за онези отпечатъци, които не могат да бъдат включени в а, системата. И изменение номер 49, което също смятаме, че не засяга по същество и че е недопустимо. И в заключение, госпожо председател, надяваме се, че депутатите ще подкрепат този механизъм, защото смятаме, че това ще е един напредък. А онези изменения, които които не може да се постигне изменение да бъдат отхвърлени. Първо, по политически причини и второ, защото наистина е, е необходимо да запълниме онези празноти, свързани с е, граждани на трети страни както това беше обяснено в предишните ви заседания. Ние, както казах, ние сме готови да продължим нашето тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да постигнем съгласие по компромисите. А сега господин Папа Георгио. Благодаря, господин председател. Благодаря за сътрудничеството, което като работиме с а, докладчика и членовете на парламента, надяваме се, че измененията могат да бъдат клас, класирани в три групи. Първо тези, които ограничават достъпа и които на, на практика ще а, направят системата неоперативна и за това бих ги ви приканил да ги отхвърляте. Втората категория, които имат за цел да увеличат гаранциите това са изменения, които допринасят за усъвършенстване на цялата система и се надявам, че по тях ще бъдат постигнато споразумение и и третия вид изменения, които са от технически поряд, които имат техническо същество и се, се надявам, че и по това можем да се, може да се постигне съгласие. А, и се, се надявам, че ще можем да довършим работата по това досие до края на нашето председателство. Отчитаме а, напредъка по другите аспекти и съвета а, би искал ако е възможно, комисията да разгледа напредъка на следващото заседание в Страсбург, за да има възможност да се започне преговори между двамата с законодатели и да спазиме сроковете. Надяваме се, че Двете институции ще проявят достатъчно гъвкавост, за да можем да постигнем съгласие по проблема до края на сроковете. Сега госпожа Зибел има думата. Благодаря, господин председател Клод Морас, който е Докладчик по, е, в сянка не е тук сред нас. Нека сега спомена, че броя на измененията а, доказва, че факта, че исках, искахме до удължаване на сроковете беше оправдано, тъй като проблема е от е, голямо значение. Ние трябва да разполагаме с необходимото време, особено при разглеждане на подобен доклад, който има е, наистина последици върху е, развитието на основните права. Става дума за достъпа до Иродак от правоприлагащите органи. Ако такъв достъп трябва да бъде даден, трябва да бъдат взети предвид някои проблеми, които бъдат загрижност при нас, като например трансфера на отпечатъци на власти на трети страни, отпечатъците на лицата търсещи убежища и така нататък. Това са само едни от проблемите списъка не е изчерпателен. времено се надяваме, че ще може да бъдат, да бъдат постигнати компромисни изменения. Миналата година бе на миналото заседание беше казано, че, бе, че е необходимо по-дълго, че е необходимо, са необходими по-дълги е, срокове и е, намаляването на тези срокове просто няма да допренесе за постигане на добри компромиси по внесените изменения. Следващи. Госпожа Кялев. Ние неколкократно сме изразявали своята загриженост. Раз... Аз намирам, че по основните проблеми не е намерено решение, т.е. пропорционалност и достатъчно на и проблемите свързани с органа за надзор. Включит междувременно сме получили писмо от Върховния комисарят по беженците, който е в духа на нашата загриженост. Още повече, че и други препоръки са отправени от Върховния комисар, включително и възможността вече тъй уязвимата група на търсещи убежище да стане да не получи допълнителна закрила. Така че радвам се, че повдигате въпроса за информирането на лицата, чието данни ще бъдат включени в системата, но не се поставя въпроса за лицата, чието данни вече са в системата. Също така проблема свързан с подподелянето на данни с трети страни. Тук, доколкото разбирам, няма. Това е проблем, който вече е бил обсъден, но а, който не е намерил свое решение. Председателството каза, че най-вероятно, ако ние не побързаме, пакета няма да може да бъде прият до края на годината, но ако правилно разбирам и комисара каза, че този проблем това досия трябва да бъде приключено през януари. Тогава защо трябва вързаме, Можете ли да ни обясните защо? И колкото до а, ком, компромисите, разбирам, че, че комисията е, го, е готова за Или е, да приеме нашите предложения, но ето, аз не, аз не мога да, да участвам в следващото заседание, тъй като трябва да бъда в своя избирателен орган така че нашите компромисни изменения са внесени вече от тесто е, време и наистина ни трябва необходимото време, за да постигнем добри а, е, компромисни изменения. Така че, ако искаме Искаме да има напредък по този въпрос. дава отговор на някои от въпросите, но не и на това как ще защитиме, ще осигурим допълнителна закрила на тази най-уязвима група. Благодаря, господин Торвалсън. Е, да, много благодаря. За съжаление, Сара Лътфорд не може да бъде тук днес, както виждате я няма. Е, явно, че и е, други не са поискали да участват в заседанието, но това е отделен въпрос. Имам някои бележки, които да ви предложа от името на госпожа Лътфорд. Искам да благодаря и сега чета на докладчика за работата по това досие. Надявам се, че след няколко седмици гласуването в комисията Либе ще бъде положително, след което ще последва приемане в пленарно заседание. Не мога да приема изменение 11 и 14, няма нужда от такива статистически данни, но има някои изменения, които са насочени към увеличаване на защитата на физическите лица и мисля, че те могат да бъдат използвани, защото се нуждаем от значително повече гаранции, отколкото ни предлага комисията, за да бъде приемлив актът. Съгласна съм с онези колеги, които искат Евродак да се използва само когато има основателни причини да се смята, че извършителят е подал молба за международна закрила. И тук включвам всички категории лица, предмет на директивата, заловени на границата или установени като нередовно пребиваващи на територията на държавите членки. Според мен за да бъде пропорционално допитването до Евродак, полицията трябва да има причини да смята е, в е, контекста на конкретно разследване, е, че тази мярка е необходима с оглед обстоятелствата на случай. Има значителни рискове, свързани с сигурността и когато говорите за една такава уязвима група, не, не са достатъчни гаранциите, които ни предлага комисията. Често пъти те са заклеймявани, така дъмгосвани, дискриминирани в държавите членки. Необходимо е държавите членки така или иначе да могат да се допитват до националните си бази данни за обежището, когато полицията намира това за необходимо, но в сътрудничество с останалите държави членки трябва да се приеме необходимата уредба. Има вече съмнителна практика в някои държави членки и за това не може да се смята за даденост, че във всички държави членки на европейско ниво уредбата ще е изрядна, ако се приеме предложението на комисията без изменение. Ораторът се извинява на преводачите за това, че е прочел текста бързо. Някой желая ли да е, каже нещо? Комисията, преди да дадем думата на докладчика Маковей. Благодаря, господин председател, Мисля, че някои коментари се налагат. Първо, трудно ни е да приемем изменения. Просто ни е невъзможно да приемем изменения, които да не позволяват полицията да консултира Евродал. Това е целта на акта. Второ, абсолютно важно е да се вземе предвид работата на место происшествията. В противен случай ще ограничим акта така, че той ще стане практически безсмислен. Второ, по, е, трето, по отношение на бележките на господин е, Келер и е, съизмеримостта. Точно това целим. Пропорционалност. От една страна имате борбата с престъпленията, наказуеми с смъртно наказание и тероризъм, само тези и а, от друга страна искаме да а, се улесни доказването при спазване на личните данни. Бързо а, трябва да кажа, че а, тук полицейската намеса е, така да се каже, крайна мярка. Не става дума за системен достъп. Ние забраняваме даването на данни на трети страни. Опитваме се да ограничим обена на данни максимално и също така имайте предвид, че още днес е възможно данни да се обменят между държавите членки. Това, което тук правим, с този проект е да му придадем общо европейска уредба и да дадем повече гаранции за защита на личните данни, отколкото сега съществуват в обмена между държавите членки. Много ще се радваме, ако проектът бъде прият максимално бързо. Ако ще е до декември месец, мога само да подкрепя. В това отношение съм съгласен със съвета. Ако е януари месец и това ще приемем, по отношение на е, бежанците и кандидатите за статут на беженец и тяхната защита сме водили разисквания и на предходни заседания. Обръщам ви внимание на факта, че проектът предвижда оценка след известен срок. И също така, разбира се, можем да погледнем въпроса дали е, полицейските действия са довели до или са усложнили така нареченото от вас дъмгосване на някой кандидат за статут на беженец. Благодаря. Сега докладчикът, госпожа Маковей. Накратко няколко неща. Това досие нищо ново не съдържа. То е на масите ни от е, е две години. Моето желание е действително да работя градивно, да постигна напредък и в крайна сметка, е, най-късно, евентуално януари месец, е, да приемем и трите неща. Е, процедурите Дъблин, така наречени, и Евродак. Вече контрадокладчиците и аз се срещнахме два пъти. Най-напред обсъждахме графика, а след това чухме изявление от страна на комисията и съвета Комисията има желание да даде отговор за това как се работи на практика. Трето, нуждаем се от равновесие. Аз съм силно за равновесието между борбата с тежките престъпления и е, тероризма и е, от друга страна правата на е, личността. Значи, действителен трябва да е балансът, а не да се клони в едната или в другата посока. В този проект се съдържат много гаранции, голяма степен на защита, допълнителни гаранции се предвиждат в измененията, но аз ще приема онези от тях, които не водят до блокиране на процедурата. И слушах комисията и съвета внимателно, явно тяхната позиция съвпада с моята Подкрепям предложенията на съвета. Виждам, че и комисията го прави за възможно най-ранно гласуване. Още веднъж казвам. Темата не е нова. Работим по нея две години. Периодично сме имали разисквания. Е, среща с контрадокладчиците в четвъртък. Знам, че някои колеги не могат да е, дойдат. Е, аз ще остана обаче за досието, без да мога да се срещна с избирателите си. Компромисните изменения ще ви бъдат изпратени максимално бързо. В момента, в който са готови на английски, надявам се, че за компромисните изменения ще е приемливо да използвате английски язик. Благодаря. Now, it... Председателят. Ето сега, след като изслушахме докладчика госпожа Маковей, трябва да кажем, че Гласуването ще бъде на 17 или 18 декември, на следващото заседание на комисията Либе. Ако няма други желания за вземане на думата по тази точка, трябва да преминем към последната точка за днес следобета в комисията Либе. Точка 9 минимални стандарти за процедурите в държави членки за предоставяне или отнемане на международна закрила. Преработен вариант. Госпожа Силви Гийом е наш докладчик. Ще е, чуем като докладчик по а, преработката на директивата за процедурите за предоставяне на обежище, да ни каже докъде сме стигнали какво е положението от четирите до сега проведени три странни срещи. След това ще изслушаме комисията и съвета. И с това ще сложим точката на следобната част от днешното заседание. Имаме формална работна група именно по пакета на, заубежището. Госпожо Гион, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Ние на практика дори сме избързали. Аз просто ще искам да информирам останалите тук колеги. И разбира се, съвета и комисията знае до къде сме стигнали. Сега. Този текст е твърде дълъг, твърде сложен. Аз наистина приветствам постигнатия напредък и се надявам, че ще постигнем задоволително решение, задоволително и за трите институции, но ще кажа къде в момента, къде сме, къде блокираме. До сега сме провели четири трилога, имаме още два предвидени до края на годината, но се надявам, че шестия последния ще, бъде, ще доведе до постигане на решение. Но Парла... Не трябва да се забравя, че парламента е със законодател. Парламента има свои цели, свои амбиции и свои граници, които не може да прекрачва. Затова нека да ви накажа какви, какъв беше нашия подход от началото на а, обсъжданията. Имаме, целта е първо да се постигне общ баланс, като този общ баланс ще ни позволи да постигнем едни хармонизирани, но същевременно и най-вече справедливи и ефективни процедури. Смятаме това да почива на четири компонента оценка, капацитет, ефективност и права. Като Целта е да се постигне баланс по всеки един от тези компоненти. Второ, това означава, че текста трябва да бъде разглеждан като едно цяло, а не да се спираме и да наблягаме на дадена разпоредба за сметка на друг. Но нюансираната стратегия не означава, че нашата, нашето становище не трябва да е ясно. Нюансирането подход не означава, че този член трябва да се е, приеме за сметка на този и така нататък. Не е това. Целта е да се постигне един общ баланс – и това да стане прогресивно и постъпателно. На последните срещи между трите институции ние обчертахме маржа, с който разполагаме. Ще го ще ги очертая, защото от тях зависи всъщност нещата, които не са решени. Първо, обучението. Об, об, обач, обучението на персонала, но същевременно и обучението на другите заинтересовани страни или на другите заинтересовани компетентни власти. Няма да навлизам в подробности, но смятам, че, че едно ефективно и добро обучение е от огромно значение. Второ, една по-добра рамка, за да може ако нещата не са ясни в страната по происход на искащи от убежище, това да не, да, да не води до допълнителни проблеми. Трето, е, записа на е, разпита и на е, събеседването казвам запис, а не а, транскрипция или а, водене на бележки. И на четвърто място а, проблемите, свързани с непридружените малолетни лица или уязвимите лица и тези, които имат особени нужди. Това са четирите проблема, по които не можем и все още не сме постигнали споразумение и по които работиме. Това е един прагматичен подход, който исках да ви за който исках да ви информирам. Целта, още веднъж казах, е да се постигне един общ баланс. За това бих приканила председателството да съобщи на съвета, че нашата цел е наистина постигане на един а, глобален баланс, защото в противен случай ще е, не можем да постигнем съгласие, ще трябва да продължиме дискусиите, а никой а, няма интерес от вас. Сега комисията Господин Матиас, имате думата. Благодаря много. Госпожо председател, позволете най-напред да благодаря на докладчика за конструктивния подход. Той ни даде възможност да вървим напред е, много бързо. От септември месец насам започнаха преговори. Когато започнаха преговорите, успяхме да изясним и стигнем до предварителни компромиси по повечето от въпросите. Както каза и мадам Гийом, по най-сложните, е, най-трудните аспекти на това досие, досието за убежище за закрила, извинявайте. Сега сме вече на финалната права, което означава, че трябва да постигнем един по-общ компромис. И като имаме предвид проблемите, които все още очакват решение, трябва да помислим по тези последни нерешени въпроси. Няма да коментирам онова, което Европейския парламент все още не счита за все още не изчистено, защото госпожа Гио много подробно го обясни, но въпросът е граничните процедури, последващи заявления, въпросът от особено значение е който трябва да бъде решен е въпросът за непридружените непълнолетни лица. Той беше също споменат от преждеговорившите. Комисията от друга страна е готова да подпомогне решаването и намирането на компромиси по другите въпроси, за да може сега на финалната права да достигнем компромиса, който всички ние търсим. Този въпрос ще бъде обсъждан на 11-та среща. А сега нека да чуем и кипърското председателство. Господин Папа Георгио, искате ли да вземете думата? Да, благодаря, господин председател. Както спомена и докладчика, преговорите по тази директива и аз съм напълно съгласна, че тя е много сложна от гледна точка на законодателството. Та преговорите Напреднаха много от септември до сега и вече сме в финалният етап. Естествено, елементите на този заключителен последен компромис вече се оформят. И ние също споделяме оптимизма на докладчика. Споразумението вече е близо. Нека от страна на съвета да кажа, че окончателният текст трябва да съдържа разпоредби, които са справедливи по отношение на кандидатите, но които от друга страна се подкрепят от всички държави и членки и отговарят на изискванията в съответните правни системи, без допълнително да натоварват държавите членки и да, естествено, да предотвратяват злоупотреби. Освен това, позволете да повторя още веднъж. И съвета и председателството са готови да поработят много усилено съвместно с парламента, за да успеем да приемем директивата преди края на а, годината и съм на ваше разположение. Благодаря ви. Нека да напомня, че в момента предстоят още много тристранни срещи, пета и шеста, са запланувани в най-скоро време. А сега госпожа Гион. За заключение. Наистина. Ще напред ще извлечем полките, когато стане дума. Ако позволите, ще направя обобщенията преди да направя едно съобщение. От името на колегата Джон Морайес, който е домакин на една изложба и обсъждане по информация и защита на данни в рамките на Европейския съюз в подкрепа на основните права. той има подкрепа на Агенцията по основни права. Дискусията ще започне в 18.30, след няколко минути и ще се проведе преди годишната конференция на Агенцията за основни права. Тя ще бъде, тази изложба ще бъде проведена в, разбира се, атмосферата на, на световната криза, а който иска допълнителна информация, може да се свърже с господин Мораес. А иначе ние можем да продължим а, работата си. А, утре продължаваме в а, 9 часа съвместно с комисията Юри и а, утре ще продължим по проблемите на правосъдието